Според мен ще обсъдим сутринта една изключително важна тема. Не случайно нашата комисия под ръководство на господин Бютикофър ще изготви инициативен доклад по въпроса за суровините. Този въпрос е изключителен важен, централен въпрос за развитието на Европейския съюз и за това се оточнихме да почнем тази година в началото на година и да започнем с едно изслушване. Важността на тази тема, за всички, които са се занимавали с нея, знаят, че е изключително важна. Е, много от вас знаят, че комисията не напредва по този въпрос, само отлага въпроса, отлагат съобщенията. Това не облегчава нашата работа. От друга страна, мисля, че е правилно да продължиме да се занимаваме с тази тема. Вероятно ще бъдем първи готови по тази тема и ще се опитаме да зададеме политическата линия повтарям още веднъж, за съжаление все още не сме получили нужните документи от комисията. Поздравявам най-сърдечно нашите гости. Някои тях вече са между нас. Други, вероятно, имат още проблеми с транспорта. Дам думата на първия докладчик господин Бютиков. Бютиков за въвеждащи думи. Добро утро, господин председател, добро утро, дами и господа, драги колежки и колеги. За това изслучване сме избрали темата Ефективна стратегия на Европа за суровините. Тази тема е по-малко важна за индустрията. Тук е важно снабдяването с суровини. Това е основният ключов е, въпрос. Политиката по суровините е една актуална тема, поради което ще започнем а, в началото, като кажем, че не можем да продължиме да работиме в бизнеса и в сделките, както до сега, тъй като нараства необходима, необходимостта от суровини, което в миналото не беше така. Извършва се трансформация по-настоящем към една економика с по-малко натоварване на климата. Този въпрос нараства по значение. Факт е, че богатите на суровини страни не желаят само да бъдат доставчици на суровини, а малко повече. Ето защо е много важно да разработим сега една стратегия за суровините, а не просто да купуваме суровини. Мисля, че въпрос как ще се справим в тази ситуация е много централен. Няма само един път. Според мен, ако разгледаме генералната стратегическа перспектива, към една економична економика, е важно да се каже, че суровините, при суровините изключително важна тема е ефикасността. След като имаме достъп до суровините, е важно да ги използваме максимално добре. Особено важно проблематиката с достъпа до суровините. Както казах, суровините трябва да бъдат ефикасно използвани, а това е възможно само когато намериме правилният път. Това въжи както във вътрешен план, отношението между държавните индустрии, е, е, институции бизнеса и екологията, но и на международно равнище е важно сътрудничеството по тази тема. Ние поканихме международни гости, които, с които да обсъдим тази тема. Сътрудничеството е важно с САЩ, с Япония – с индустриалните развити страни, които са в подобна ситуация, но най-вече с държавите, които са богати на суровини и износители на суровини. Обръщам внимание на 3 февруари ще има тук гости от Токио, от Министерството на индустрията и търговията и заедно с предприемачи ще обсъдим стратегията на Япония. Искаме една стратегия за Европа да имаме, която също не е спорна. Не е съвсем безспорна. Например, известно е, че комисията иска да обоснове едно партньорство по тази тема, но някои държави членки искат да блокират това. Германия, Финландия, Нидерландия започнаха да разработват собствени стратегии за суровините, но мисля, че трябва заедно да го направим. Затова е добре да изслушаме гостите и след това да намерим една обща европейска стратегия за евро... суровините. Благодаря най-сърдечно. Преди да дам думата на докладчиците, тъй като забравих да кажа, следващите точки 6 и 9 от дневния ред ще бъдат разменени. Ако позволите, тъй като все още всички не са пристигнали, започваме с господин Штефан Сома, който е старши вице-президент по правителствените въпроси. Той ще из... направи едно изложение, след което ще обсъждаме. Имате думата. Заповядайте. Добър ден, дами и господа. Ще се опитам да отговоря на четири въпроса. Първо, положението с ресурсите в рециклирането Бих искал да ви запозная с общото положение в рециклирането и материалите, които се рециклират. Ще говоря за цветните метали най-вече. Техните характеристики, именно това, че са подлежат на рециклиране ни безкрайно, което ги прави интересни. Рециклирането може да се разглежда в европейски план и в световен план – И нещата понякога биват различни. При нас в Европа раз, разполагаме с технология за рециклиране на цветни е, метали. Имаме обаче проблеми с е, извличането на отпадни метали, имаме проблеми с депонирането. В световен план все още има сериозни технологични проблеми. И в много страни не могат да се извличат голяма част от материалите, които се съдържат в изделията, което води до тяхната загуба. По отношение на различните метали, различните отрасли, различни са проблемите в различните отрасли, алумини и мед. Има сериозен, сериозните трудности, които проистичат от износа, както както а, алуминий, така и а, метал. Също подобни проблеми имаме и при ценните метали. При лития в батериите също е трудно извличането за цел рециклиране. И така има три основни причини за рециклирането. Или се рециклира, защото има придадена стойност на това, т.е. пазара ръководи този процес. Второто Другата причина е, са големите обеми, и които не могат да бъдат оползотворявани по друг начин. Може да има и други е, причини за рециклирането в бъдеще и това е, е недостига на материали. Тоест да се извличат материали, които не се срещат в големи количества, въпреки че това в днешно време все още не е економически изгодно. Та е, каквото и да е положението с рециклирането в Европейския съюз, е, дали става въпрос за недостиг на доставки или пропуснати ползи за нови инвестиции от това, че не се събира достатъчно материал, който може да се рециклира, винаги има голям потенциал – за нарастване на обема на рециклираните материали. Това би намалило зависимостта ни от суровини, би довело до развитието на нови технологии, и откриването на нови работни места. Това, с което разполагаме в технологичен план в Европа, също би довело до намаляване въздействието на околната среда понеже рециклирането е по-благоприятно за климата, отколкото производството от суровини. Първата стъпка, която трябва да предприемем е да планираме сигурност на ресурсите. Нека да ви напомня какви са доводите за рециклирането. Хората си мислят често пъти, че рециклирането се свежда до събиране и до разглобяване. И че рециклирането е нещо... И че с това свършва рециклирането. Всъщност, процесът се състои от четири стъпки. Ако няма събиране, няма как да има рециклиране. Естествено, така че събирането е много важно. Разглобяването, след това предварителната обработка и накрая фината обработка на материалите. Чак след като се премине през тези четири стъпки и се възстанови първоначалния материал, той може отново да се вложи в нови продукти. Тогава е приключва цикъла на рециклирането. В отрасла това, което може да се е, направи, е да се, за, да се затвори целият този процес. Нека да ви дам два а, е, примера. Мобилни телефони и компютри, които съдържат е, материали, както следните. 300 тона сребро, което е 3% от производството, 4% от златото, 100 тона, 35 тона палади, което е 15% от производството и 4 40 тона кобалт, което е 20% от всичко, което се произвежда. Мобилните телефони и компютрите не се събират чак толкова трудно. С което една пета от кобалта вече ще е от рециклиране. Нека сега да ви запозная с концентрацията на а, тези продукти. Около 5 грама златна руда има в В един тон руда има 5 грама а, злата, злато. В един тон мобилни телефони има 300 до 350 грама злато. В групата на платините, платина, палади, в един тон имаме един тон телефони и, и компютри имаме 2 кг, което е много повече, отколкото в рудата, от която се добиват. Така че, ако започнем да събираме тези продукти, определено това ще доведе до явни ползи за индустрията. За да се осигури максимален добив от рециклиране обаче, ни трябват сериозни и инвестиции и економии от мащаба. В отраслите, които са активни в Европа, имам предвид, но естествено а, са необходими допълнителни инвестиции, за което трябва да се изчистят някои пречки. Индустрията може да разчита на иновации, цел по-ефективно рециклиране. В заключение искам да кажа, че рециклирането може определено да промени положението по отношение на сигурността и ефективността на ресурсите. Като се осигурява от този източник тези материали, част от които не се среща често. Естествено, това трябва да става чрез затваряне на целия цикъл на рециклирането. Една от пречките за по-ефективно рециклиране е свързан с критичните суровини. Нека да ви напомня, че списъка на критичните суровини най-вече се състои от цветни метали. Критичните суровини често пъти се използват за комплексни приложения възобновяеми източници на енергия, контрол на емисиите, електронно и електрическо оборудване и много други. Колкото по-сложно е едно приложение, толкова по-сложно е и рециклирането, толкова по-сложни са стъпките на процеса на рециклиране, предварителната обработка и фината обработка. Ефективността на веригата на рециклиране зависи от ефективността на всяка една от стъпките в тая верига. Най-слабата стъпка ще определи цялостната ефективност на веригата на рециклирането. Едно от обичайните, една от обичайните трудности в момента е лошото събиране. Нека да ви дам един пример, който често давам, защото мисля, че това е един проблем, който много лесно може да се разреши. Само 2% от мобилните телефони се събират и рециклират днес. 2%. Втората пречка е недостатъчното или прекомерно разглобяване. Нека да вземем един автомобил, за пример. Ако електрониката не се извади от автомобила преди да се нареже, няма как да се възстанови, няма как да се извлече. Ако не се извлече е, електрониката, няма как да, няма как да е ефективен процеса. Другия пример с прекомерното разглобяване при мобилните телефони, например, не е необходимо да се а, разглобява изцяло. Единственото, което е необходимо е да се отдели батерията от мобилния телефон, без да се маха пластмасовото и покритие. Та... Типа разглобяване, с други думи, трябва да зависи от спецификата на продукта. След това, предварителната обработка. Най-вече за редки материали, от които има малки количества – в различните продукти. Ако те не бъдат обработени по уместен начин и попаднат в общата линия с стоманата или алуминия, няма как да бъдат излечени. Те ще бъдат загубени. Така че предварителната обработка е много важна. Четири. Четвърта а, стъпка е фината обработка. Споменах незав... износа и независимия из... износ. В страни, където няма а, необходимата за това технология, което често се случва на много места по света, около 25% от златото се възстановява, а пък близо 100% се възстановява с модерни технологии. И там също така се възстановява, се излича само златото, а не всички останали полезни материали. И а, това оказва въздействие както на Европа, така и на целия свят, защото тези материали всъщност биват загубени. И накрая нещо по въпроса за повторната употреба, замяна или рециклиране по този въпрос. Ами не трябва да се казва или, а и. Рециклирането от една страна трябва да се гарантира в края на полезния живот на един а, продукт. Благодарение, след като използвате един а, на мобил, мобилен телефон а, след 3 години употреба и след това, ако го изхвърлите, това е по-лошо, отколкото той да се рециклира на по-ранен етап. Когато се говори за части на оборудването във връзка с рециклирането, ако извлечете чип от един компютър за повторна употреба и не се рециклира, но всичката останала част от компютъра я изхвърлите, това няма да доведе до особени ползи поради загубата от е, пропуснатото рециклиране на материалите в е, останалата част от компютъра. После за подмяната. Тя също е, е полезен процес тогава, когато това е уместно. Има материали, които подлежат на замяна с нови и по-модерни такива, особено когато става въпрос за по-редки традиционни материали. И така, за да се оправдаят е, инвестициите, е необходимо да се осигури ефективен процес на събиране, разглобяване и предварителна обработка. Незаконните пратки е, трябва да бъдат спрени и това въжи както за Европа, така и за останалите части на света, където има явна нужда от повишаване на рециклирането. И е, последния въпрос. Какво следва да направят правителствата и промишлеността, за да преодолеят тези пречки и да повишат приходите от рециклиране и да, също и сигурността? Правителствата преди всичко трябва по еднообразен начин да въведат и да прилагат законодателство за контрол. На много места има добри законодателни актове, което, които обаче не се прилагат ефективно. Например, регламента за транспорт на отпадъци, а както и прилагането на директивата за отпадъци от електронно и електрическо оборудване. В някои страни е много слабо това прилагане. В днешно време е много слаб контрола на това, което се изнася от Европа и това трябва да се коригира. Необходими са инструменти, които да осигурят ефективността на контрола. Необходимо е да се насърчава събирането и да се гарантира, че рециклирането представлява система. Трябва да се гледа на него система. Често пъти хората се съсредоточават на една част, един, една стъпка от рециклирането, от процеса и забравят всичко останало. Ако се пренебрегнат обаче, може да се обесмисли цялата верига. Ако само събираме, какво ще правим? Ще събираме, ще, е, ще разглобяваме и ще изнасяме. Тоест няма да извличаме, няма да възстановяваме никакви материали. Ползата за Европа би била в крайна сметка нулева. Ефективност на ресурсите и сигурност на доставките за елементи от устойчивото решение, което трябва да се намери. И накрая трябва да се отрази и въздействията на критичните материали при изчисляването на доходността на процеса. Не само като маса не само и като масово рециклиране. Когато се занимаваме само с масово рециклиране, е, ние забравяме за критичните материали и понякога те не биват извлечени. Тоест, рециклирането трябва да се мери не само количествено, но и в качествен план. Какво да направи промишлеността? Трябва да работим по цялата верига. Производство, разпространение, всички трябва да участват в този процес. Трябва да продължаваме да внедряваме новаторски технологии. И трябва да инвестираме в разширяване на капацитета, което ще доведе до циркулярност в економиката и откриването на нови работни места. Само по такъв начин ще се осигурят необходимите количества материал за рециклиране. Гражданския сектор често пъти е полезен в това, че насърчава популяризацията на този подход, който трябва да бъде интердисциплинарен и цялостен и да приобщава всички заинтересовани страни. Международните организации също играят важна роля и смятаме, че те трябва да подкрепят регионалните инициативи, за да ускорят процеса. Ускоряването на процеса и повишаването на неговата ефективност са от огромно значение за бъдещата ни стратегия. Накрая бих искал да кажа, че е крайно време да се въведат някои основни промени, акцентът е, от количество да премине към количество и качество. Трябва да се премине към високотехнологично рециклиране. Това е високотехнологична дейност, не е нещо просто. И накрая, промишлеността трябва да гледа на рециклирането като възможност, а не тежест. И така има редица законодателни актове, които са променили положението в Европа, част от които споменах и по-рано но те трябва да се прилагат по един ефективен начин. Промяната към сигурни, към една економика, основана на сигурните ресурси, зависи от прилагането, от приемането и прилагането на допълнителното законодателство, което да гарантира прилагането на основното законодателство. Благодаря ви. Благодаря на господин Ксома. Следващият е Стефан Ардити. Той работи в Европейското бюро за околна среда отговаря за политиката по продуктите и отпадците. Добротро, благодаря, че ме поканихте на а, това изслушване за ефективната стратегия на Европа за суровините. Европейското бюро за околната среда е федерация на национални неправителствени организации. Имам някои слайдове, може да ги видите. Надявам се, че те ще така дадат основа за нашата дискусия. Ще се спра главно на две, на два въпроса. Първо, ресурсовата сигурност. която създава нова възможност да преразгледаме сегашният си начин на живот. На първият слайд виждате тенденциите в потреблението на ключови е, ресурси, ключови суровини. Виждате, че през идните години ще използваме суровините много по-интензивно, отколкото през последните 30 години. Въпросът е, можем ли да продължаваме по този начин? И мисля, че е необходимо преди всичко да обърнем внимание на страната потребление в, в веригата на управление на суровините. Вторият е, слайд ще изясни някои от въпросите. Много често говорим за разделяне. Необходимо е да произвеждаме по-економично с по-малко е, ресурси. Но като разглеждаме тенденцията на нашия начин на потребление, може да се попитаме дали това е възможно. Тоест, е, необходимо е вероятно да променим начина по който измерваме това разделяне на потреблението е, на ресурси от економичността на нашата, е, нашето стопанство. Втория въпрос, на който бихме искали да си отговорим, това е вътрешните възможности за добиване на суровини. И е, трябва много внимателно е да помислим какво би било най-полезно в това отношение. И добре е, че от Юникор ни напомни за огромния потенциал на рециклирането. Въпросът ми е, трябва ли да се обърнем главно към източниците от рециклиране или към а, а, добиване на минерали е, по традиционния начин. Е, използвали сме през 2008 година около 600 тона суровини е, и 6 тона отпадъци сме произвеждали. Въпросът е, значи, къде трябва да бъдат нашите, какви трябва да бъдат нашите приоритети. И този въпрос се задават и неправителствените организации дали ще имаме смелостта да пренаредим приоритетите си. Имаме три стълба в тази инициатива за суровините. Документът все още не е публикуван, но вероятно ги познавате. И ние смятаме, че трябва да обърнем главно внимание на третия стълб, т.е. на нашето потребление на суровини – и ефективното им използване. Тоест, преди всичко да помислим за рециклирането, преди да мислим за нови стратегии в добивната промишленост. Не ме разбирайте погрешно. Не всички части от цялата стратегия, не всички стълбове са. Те не са безполезни и останалите но трябва да обърнем главно внимание на рециклирането и след това можем да бъдем по-ефективни по отношение на втория и третия стълб. Ключов е въпросът за ефективността на добивната промишленост и нейното отношение към биоразнообразието. Необходимо е да се напомня, че биоразнообразието, макар и да е трудно измеримо, е свързано с така сериозна загриженост, най-голямата може би, относно бъдещето на планетата. Така че, когато говорим за рециклирането, трябва да подчертаем, че то има много голяма роля във връзка с биоразнообразието и неговото опазване. Ще се опитам да отговоря и на още един въпрос. Ако разгледаме значи, ключовите суровини, те са добре известни, виждаме, че всички редки и с критично значение суровини не се намират в Европа. Тоест, трябва ли най-напред да развиваме по-интензивно минната промишленост в нашите страни, добивната промишленост, тъй като тези материали са в много по-голяма степен се намират в материалите, които може да рециклираме, отколкото в различните минни производства, на които можем да разчитаме. Така че нужно е да настоя да се обърне по-голямо внимание върху връзката между минната промишленост и биоразнообразието. С, когато говорим за минната промишленост, трябва да кажем, че устойчивата минна промишленост не е никога, дори когато е устойчива минната промишленост, никога не е неутрална. Тя винаги има сериозно и отрицателно въздействие върху биоразнообразието и околната среда. Европейската комисия е, прие новата мрежа на Натура 2000. И връзката между тази мрежа и минната промишленост е много ясна. Мините много често са разположени в райони, които са включени в защитените райони на Натура 2000. И затова е необходимо да изпратим много ясно послание до всички в Европа. Ако искаме успешно да функционира мрежата Натура 2000, трябва в най-ред, само в изключителни случаи да разрешаваме минна промишленост да се развива в защитените от натура райони. Само в извънредни случаи. Второ, искам да задам следният въпрос. Каква е, трябва да бъде стратегията за развиване на мината промишленост в Европа? примерно, добиваме инертни материали. Питам се дали когато се разрушават сгради и други съоръжения, не можем да добиваме и произвеждаме инертни материали много по-ефективно, отколкото когато ги добиваме от кариери. Надявам се да имаме достатъчно време за дискусия, за да може да обсъдим всички тези въпроси. Затова не бих искал да говоря прекалено дълго. Но искам да кажа следното. Наред с третия стълб, иновациите, които също са част от третия стълб, другите два стълба, първия и втория, са част от един модел на развитие, който всички знаем не е устойчив. Те допренасят за увеличаване на натиска върху природната среда в световен мащаб и фактически не отговарят на нашата европейска стратегия за бъдещето. Затова е, е наред с е, засилването на международната търговия на Европа, трябва да се попитаме, запитаме, дали новите обаче търговски практики, които все повече се разгръщат по настоящем, не са една нова форма на неоколониализъм. Очевидно, подобна практика може да помогне за набавяне на ресурсите, от които се нуждаем, но тя ще застраши биоразнообразието в света. Затова най-напред трябва да обърнем най-голямо внимание на рециклирането, така наречените градски мини в кавички. И затова наше мнение е, че трябва да започнем с третия стълб. Нов, нов дизайн, нова, ново проектиране на апаратите с, от гледна точка на економичното използване на ресурсите, и рециклиране. На последния диапозитив виждате, че на 3 февруари, февруари ще се състои ще бъде оповестен значи, документ и аз най-настоятелно ви приканвам да го използвате максимално. Благодаря. Сега кане господин доктор Стефан Майер от Германия. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, дами и господа. Благодаря за поканата да мога да участвам в това изслушване. Да, ще е, извинявам се за закъснението, той е поради належа. Ще се прехвърля сега е, и ще говоря на, на немски. Е, искам да благодаря за поканата да участвам в това публично изслушване. Аз също и за това, че отделяте такова голямо значение на тази тема от 2008 година сам. Е, сътрудничеството с Европейския съюз за нас е много важно. Значителен напредък бе постигнат. От гледна точка на германската индустрия не сме стигнали там, където желаеме. стратегията а, е, е, изискваше да бъде публикувано едно съобщение от Европейската комисия, но за съжаление това се отлага. Радвам се, че Комисията по индустрия, изследвания и енергетика на Европейския парламент се взела с тази тема и желая да изготви инициативен доклад. Как изглежда положението от гледна точка на германската индустрия? Въпросът с снабдяването ни създава голям проблем. Драстични ограничения на експортната квота на Китай доведе до ограничаване на производството в Германия. Големи грижи ни създава това, че Народната република Китай продължава да изнася само в ограничен мащаб. Снабдяването от други страни също е голям проблем. Не е само снабдяването с суровини е заплашено, но и конкурентоспособността на фирмите – това забавя устойчивото развитие на Европа. износът за Русия с метални отпадъци в размер на 50% е драстичен пример. Едновременно с това отпадъци и метални отпадъци нелегално се изнасят от Русия в други страни. Ситуацията след покачване на цените на суровините стана още по-трудна. От наша гледна точка ситуацията не се подобрява в Европа. Достъпът е труден, отчасти невъзможен, още повече, че липсват е, споразумения по защита и добиване на суровини също по причини на планирането и други причини. Три стълба имаме на снабдяване, вносни, първични и вторични суровини от Европа. Положението по тези три стълба се осложни вместо да се подобри. Какво могат да направят предприятията? Възможностите за действие на предприятията е много важно. Снабдяването с суровини е при основна задача на економиката. Предприемаческите инструменти за внос на суровини са диверсификацията на контактите за снабдяване и директно участване в проекти по суровини извън Европейския съюз. И двата инструменти трябва и могат по-добре да бъдат използвани. Това значи, че участието в проекти за суровини – е, не може да реши всичко. Германия внася суровини годишно на стойност около 80 милиарда евро. Не е възможно такива количество чрез директно участие в рододобива в чужбина да бъдат осигурени. И за бъдеще ще бъдем зависими от суровините. За това трябва да се премахнат пречките пред търговията с суровини. По принцип, ефективността на суровините е много важно. Това е важна част обаче и от действията на предприятията. Само предприятия, които използват ефикасно суровините, могат да продължат да съществуват на международния пазар. Ето защо съществуващите потенциали за по-ефикасни е, използване на суровините ги оценяваме високо. Това не означава, че няма възможности за подобрения. Дискусията трябва да премине към дела. Има връзка между използването на суровините и екологичните и социални последици. Много малко възможности имат предприятията по подобряването на достъпа до първични суровини в Европа и света. Ние трябва бързо да създадеме равновесие между суровините и достъпа до тях. Важна е също наличността на вторични суровини. Тук се изисква намеса на политиката и политиците. искам да оценя до сегашната работа. На европейско равнище бяха, бяха из, предприяти значителни мерки по трите стълба на снабдяването с суровини. Също използване на 100 в отношенията с Китай, за да се ограничи е, пречките, които Китай създава при износа на суровини. С тези мерки комисията ясно показва, че не се страхува да върви по определени пътища. Важна е диалога с съответните страни. Доставчици на суровини. С а, ревизията на директивата за електронното електрическо оборудване за първи път се осъществи едно разграничаване на използваните електрически уреди от другите бяха създадени предпоставки да се спре нелегалният износ на е, отпадъци от електронната и електрическа индустрия. Защитените области не са зони табу и трябва да се създаде едно по-добро равновесие. Допълнителни стъпки от наша гледна точка са необходими – изкривяванията в търговията и в действията при суровините трябва да бъде посрещнато с всякакви възможни инструменти. Имаме референтна система, има страни, които налагат ограничения за износа на суровини, те не трябва да получават достъп до европейските пазари. Освен това, има правила и трябва да, тези трябва да бъдат интегрирани в спор, търговските споразумения. Европейската комисия трябва също да докаже това, че свои действия. За спиране на законният износ трябва да бъде създадено е, правила за използването на употребявани електрически и електронни уреди. Държавите членки отговарят за това. Европейската комисия обаче носи също своята отговорност в рамките на Европейския съюз. Освен това, има задължителни условия за категоризирането на ста... употребяваните автомобили при износ. Все още се вкарват нелегално значителен брой употребявани автомобили в Европейския съюз. Нужни са по-добри споразумения по суровините и защита на околната среда. Трябва да се проверяват също наличните дали водят до успехи в опазване на околната среда. Директивата за Натура 2000 трябва да се води по тази тема непрекъснат диалог. Освен това, трябва да се засилят изследванията в Европейския съюз. По този начин можем да отговорим на изискванията по потребността на суровини в Европа. Европейският съюз трябва да има партньори, иновативни по иновациите по тази тема. Европейският съюз в своето съобщение за инициатива за суровините постави важните настоки. Инструментите за действие желаем да бъдат по-последователни. Не бива да се изкривява търговията при, а, с суровини. Инициативата за суровините с трите си стълба трябва да продължи последователно. Трябва да се ускори процеса на прилагане. Тъй като наличността на суровини се изостря все повече и повече, тази тенденция се, не се очаква, че ще намалее в следващите години. Суровинимите имат изключително важно значение за света за развитието на редица технологии. В Европа ни е нужна устойчива в бъдещето стратегия, за да можем да се справиме с с престъпните действия в търговията с вторични суровини. Искам да предупреда, че не бива да се създават едностранни натоварвания на предприятията. Например, отдел, допълнителни данъци или сертификация по суровините в зависимост от происхода им, товари, които предприятията няма да могат да понесат. Това ще доведе предприятията в Европейския съюз до фалит или до значителни затруднения. Искам да предупредя също така стратегията за суровините трябва да, да придобие голямо значение. Имам предвид съобщенията от комисията. Инициативата за суровините не бива да се забравя. Трябва да има строго разделяне на темите, осигуряване на суровини и аграрните пазари. Подобно е положението с целта за постигане на по-голяма ефективност на използването на суровините. Това са отделни цели и намаляването на използваните първични суровини ще доведе до по-голяма сигурност в суровините. Сигурността в суровините трябва да е част от политиката – и това трябва да бъде част от водещата инициатива по индустриалната индустрия. Затова благодариме за готовността за инициативен доклад по тази тема. Благодарим също, че разглеждате тази тема в тази комисия. Мисля, че ще се постигне значителен импулс за постигане на добри стандарти в Европа. Благодаря. Благодаря. Имаме възможност за първи кръг от въпроси по първия панел. И... Госпожа Рубих има думата. Господин Рубих, благодаря за интересните изложения. Въпросът ми е как интерпретирате РИЧ, какви ефекти има рич върху сигурността с суровини и снабдяването с суровини. Какво, какво е приложено от тази директива по отношение на суровините до сега? Второ, смятате ли, че е разумно в рамката на програмата за изследване да се е, използва инициативата, съвместната инициатива? И трето, споразумение с трети страни. Каква е важността им? Ще събереме няколко въпроси и след това ще бъдат дадени отговори. Господин Бютикофър, господин председател, исках преди всичко въпрос на господин Майер и господин Чома да поставя. Господин Чома, вие споменахте, че в определени области рециклирането все още не е економично. Не си заслужава да се прави. Какви механизми можете да предложите за политиката в областта на стратегически важните, но по-редки суровини, за които все пак смятате, че е нужно рециклиране, полезно рециклиране. Второ, искам да ви попитам, как оценявате а, разсъжденията, че могат да се направят по-ефикасни рециклирането на суровините, ако се включат в екодизайн директивата. В началото на жизнения цикъл на продукта да създадат съответни условия. И трето, господин Майер, какви конкретни стъпки според вас са необходими, за да се спре нелегалният износ на отпадъци в електронната и електрическата индустрия? два въпроса към господин Майер. Първият, вие споменахте колко е важно да има достъп Европа до суровините. Преди това господин Ардити обърна внимание, че много от стратегически важните суровини не са достъпни за Европа. Възниква въпроса, за кои суровини според вас е полезно да има местни мини? за добива им. Какви приоритети имат те и това приоритет ли ще бъде за Европа според вас? Друг въпрос. В първия проект по комуникационното писмо Споменахте, че има генерална система за търговски преференции, но във втория проект няма такова нещо, така че се интересувам каква е точно вашата позиция по този въпрос. Вие на мнение ли сте, че Европейският съюз действително трябва да следва политика спрямо богатите на суровини държави, като им се оттеглят преференциите в търговията, ако не ни позволят достъп до техните суровини. Колегата Флорен сега има думата. Благодаря. Аз мисля, че е много важна тази тема и е срамно, че открито говорим по нея. Не защото господин Бютикофер има рожден ден днеска, но има и други важни точки. Така започнахме дебати преди 10 години в Комисията по околна среда – говорихме за употребявани автомобили, но нямахме силата да, да изготвиме правилата за тези а, два доклада, така че да запушим дупките. Днес след обяд в 12 часа изтича срока за изменение по директивата Трипели. Ние спорим по това, по общностните стандарти. Как трябва да изглежда процеса на рециклиране? Ние имаме 27 различни процеса на рециклиране в Европа, защото подкрепени от техническите лица от университетите, не можем да стигнем до единно мнение. Резултата е, че Австрия има най-голяма квота за рециклиране Ние имаме съседна държава, Германия. Това е една стара държава на Европейския съюз. Там са само 2 кг на 10. Това не са европейски подходи. Нямаме полза, ако кажем, трябва всичко да направим. Аз не виждам желание за изменение на стандарти. Трябва да съдем предпоставки за нелегалното, а, нелегалния износ. Днес митничарите трябва да докажат, че отделните части на компютъра са отпадък, а доставчика каза, че, се, че могат да се използват. Така че три големи пристанища, 400 контейнера, на 300 контейнера от тези 400 са нелегално с нелегална стока. Трябва износителите да могат да докажат, че тези уреди могат отново да се използват. Иначе ще продължат да изтичат суровините. Въжни са добри рамкови условия при износа на нелегални отпадъци. Но трябва да запушиме дубките. Това е решаващо. И трябва да има единни правила, за да можем да напреднем по тази тема. Иначе смятам, че дебата е много важен по тази тема и естествено не можем да използваме военните за осигуряване на суровините. Това го знаем много добре. Но трябва да имаме коража да променим някои неща. Също ФФА директивата, за съжаление комисията не е тук. трябва на комисията да, да разясним, че трябва да се направи ревизия на този документ, но ако ние като общност се захванеме с тази тема, можем да достигнем до модерна индустрия. Колегата Ламбертс има думат. Just, uh, has, uh, has said, uh, to... Да добавя нещо към това, което вече бе казано. Господин Сома, вие казвате, че разполагаме с необходимото законодателство. Проблема е в прилагането. Дали е, и тримата оратори са съгласни с това, или пък все пак има някои законодателни празнини? Както ми се струва, че мислят другите ви двама а, колеги. Второ, мисля, че се движим бавно, но сигурно към въвеждането на норми за енергийна ефективност – някой от тримата мисли ли, че трябва да се движим и към правила и цели за ефективност на ресурсите? Дали това е правилен подход? Господин Ардити, хареса ми, че казахте, че трябва да се занимаем не само с доставките, не само с предлагането, но също и с търсенето. Аз съм съгласен с вас, но какво препоръчвате като законодателни действия? Дали е това да стане чрез данъчно облагане или чрез пазарни механизми? Имате ли някакви идеи, предложения? Господин Майер, виждаме а, спора между Китай и останалата част от света във връзка с оскъдните земи, там където са оскъдни, какво смятате вие по този въпрос? Какъв би бил а, изхода? Благодаря. Господин Чемански има думата сега. Благодаря, господин председателю. Първо искам да внеса една корекция. Не е вярно, че Европа е лишена от достъп до ресурси. У нас най-големите, някои от най-големите залежи на сребро и мед. И с извличане покрай тях можем да извличаме и други критични ресурси. Затова ви призовавам да оценим това, с което разполагаме вкъщи. чухме една альтернатива между рециклиране, някакси противопоставят се рециклирането на извличането на полезни изкопаеми и международна търговия. Те не са взаимно заменяеми. Да призоваваме за ограничение в потреблението, това не е просто нереалистично, то е опасно, защото това ще означава да намалим промишлените си дейности. Това ще означава и да намалим развойно-изследователските дейности и ще допринесе за допълнителното изтичане на мозъци. Затова ви е, призовавам по по-внимателно да отправяте призиви за намаляване на потреблението. Благодаря, госпожо председател, госпожа Меркис. Благодаря ви за чудесните доклади. Аз и колегите ми се радваме, че обръщате внимание на потреблението, господин Ардити. И а, въпросът ми е как да повлияем на а, поведението на потребителя. Дали това да става чрез а, регламентиране, чрез регулация, защото ми се струва понякога четвърта много регулация а, въвеждаме. Дали да не става чрез а, положителна мотивация, чрез стимули. Това не е ли по-добре, отколкото да се а, заставят потребителите да правят нещо. Също така се радвам, че подчертахте повторната употреба. Понякога е твърде лесно изхвърляме неща и почваме от начало. Е, имате ли предвид нещо конкретно? Как да става това? Как да се употребяват повторно е, материалите да, естествено, че е, винаги се стремим да постигнем е, решения, които да са по-енергийно ефективни, по-ресурсно ефективни, но може би, може би е, някакъв съчетан подход може да се е, избере, например, частично да се използват материали, да са повторно, е, без да се рециклират. Е нещо, което ме тревожи това, че е, всички, е, цял свят се състезаваме за едни и същи материали и е, това, че могат да се съпоставят е, различните източници на повишаване на ефективност. Сравнява се iPhone с ветрогенератора. Добре, ветрогенератора е полезен, защото всички защитаваме енергията от възобновяеми източници. А, но дали рециклирането на един iPhone ще доведе до същите ползи и от какво се регулира това? Как ще се определя коя действие, коя употреба е най-полезна не трябва ли да се създаде някаква иерархия, макар и може би не ние сме тези, които трябва да а, пишем. Или пък замерете биомасите. Всеки иска биомаси. Необходими са за енергетиката, за фармацевтиката, произвеждат се биоразградими продукти. Но къде се пада оползотворяването на биомасите в иерархията на ефективността? Така как да се създаде една система, в която хем да получаваме това, което искаме, без да се надбягваме за едни и същи продукти, да има равно разпределение. После пак за рециклирането. Европа е силно зависима от вноса, а в същото време изнасяме много отпадъци. Това не можем да го спрем, защото имаме правила на Световната търговска организация, които трябва да спазваме. Но не може ли проблема с износа да се а, реши, като се осигури по-висока отговорност от страна на производителите, които са по-отговорни за това, което пускат на пазара? Някак си да почнем да а, рециклираме всичко, с което разполагаме. Благодаря ви. Good. ich bedanke mich. Благодаря за многото въпроси. Сега ще бъдат отговор... Ще дадем възможност за отговори. Господин Чома, как точно се произнася вашето име? Чома. Добре, научих се сега. Добре, господин Чома, заповядайте. Вие имате думата. On... Благодаря, господин председател. По въпроса за економическата ефективност на рециклирането, какво може да се направи? Лития, например, е подобен материал. Има различни начини. Разговаряме с Европейската асоциация за методологии в тази област. И, и в момента се формулират предложения в това отношение. Необходими са научни изследвания върху тези материали, чието рециклиране не е економически изгодно. Първо трябва да се подобри технологията. Второ, мисля, че можем да се получим много от системата на рециклиране. Казах, че има три причини за рециклиране. Стойност, обем и радкост на материалите. Тоест, ние трябва да изследваме начина на събиране на използваните суровини и да видим каква е тяхната ефективност. Тези системи за рециклиране могат да се разширят, за да се използват материали, чиято критична маса в момента прави тяхното рециклиране неекономично. Нашата промишленост обикновено е в началната и в крайната част на целият цикъл. Ние предоставяме материалите и след това ги събираме и ги рециклираме. Говори за третият стълб на нашата стратегия. На другите два стълба са не по-малко важни. Но третия според мен е най-важен – Необходими са ни, разбира се, и първични суровини, не само такива, които идват от рециклиране. Също така трябва да обърнем внимание и на производственият а, цикъл. Електроника, електроуреди и така нататък. Когато апаратите завършат живота си и бъдат рециклирани, трябва да можем да съберем онези материали, онези суровини, които ни трябват и да ги обработим така, че да станат използваеми наново. За да стане това, ясно е, че колкото повече обръщаме внимание на ценните, редките материали и върху самия дизайн, върху самото, самото проектиране на тези продукти, толкова по-добре бързо ще успеем. Пример е така нареченият iPad, който излезе наскоро. Там не може да отделите батерията от е, iPad-а. А, а за да се рециклира, трябва да се разглоби. Това в този случай е невъзможно. Значи това е въпрос на проектирането на продукта. Има редица такива ключови въпроси, които могат да бъдат е, поручени и решени по-добре, за да бъде рециклирането по-добре, по-ефективно и по-ефтино. За незаконният износ има няколко възможни решения. Първо смятаме, че може да се подобри митническата практика и митническото законодателство. Така че да бъде по-лесно за митническите органи да установяват кои са първични и кои са вторични суровини защото, както казах, много често митническите декларации се фалшифицират. Но главното предложение, което правим, то е за сертифициране. Сертифициране на крайният резултат от рециклирането, независимо къде се намира в Европа или другаде. Подобно сертифициране ще обхване екологични, здравни, и експлуатационни критерии. Е, подобни критерии трябва да бъдат комплексни, трябва да се отговори на минимален брой критерии, за да може наистина да се използва рециклиране. Не само да се опази околната среда, но и в максимална степен да се извлече и оползотвори материал. Е, това не са невъзможни е, цели. И за това а, ние смятаме, че трябва по-нататъчни изследвания, да се поручат различните възможности, така че износителите на отпадъчни материали да бъдат длъжни да декларират всичко, което изнасят. А, имаше въпрос за празнотите, празнотите в законодателството. Да, има такива празноти. Но ние смятаме, че ако съществуващото законодателство се прилага както трябва, подобрението ще бъде драстично, много голямо. Това съвсем не значи, че няма празноти в съществуващото законодателство. Трябва да можем а, да събираме а, и а, е, съответно рециклираме и по-малки части а, от а, уреди и апарати. Трябва също така да обръщаме внимание не само на количеството и на качеството на материалите, които събираме и рециклираме. Въпросът е за научно-развой, изследователската и развойната дейност и необходимостта от подобряване на методите на европейската промишленост. Напълно съм съгласен с контекста на този въпрос. Наистина необходими са ни по-нататъчни инвестиции в научно-изследователска и развойна дейност и в иновации, за да може да намерим нови, новаторски решения за рециклиране. И накрая ще повторя това, като казах и по-рано. Рециклирането трябва да бъде предпочитаното решение, ако е, се използват материалите в е, рециклирания продукт, а не пълно, а не само се подновява е, това, което има в него. Благодаря. Имате думата и вие. Благодаря за въпросите. Откровено казано не съм сигурен, че ще бъда в състояние да отговоря на всички въпроси, ще се опитам в отговора си е, е, да процедирам на два етапа. Първо, по отношение на потреблението. Искам тук да е, изчистим едно недоразумение. Съвсем не съм казал, че не трябва да използваме трите стълба. Само казах, че ако предоставим приоритет на третия стълб, който, където, който включва потреблението на суровините, може по такъв случай да повишим ефективността на първият и втория стълб. Това съвсем не значи, че нямаме нужда от първия и втория стълб. Въпросът е, кое е за нас първостепенно и кое е по-важно. По въпроса за потреблението. Има още едно недоразумение, което трябва да се изясни. Не съм казал, че трябва да обърна внимание само на потреблението. Казах, че вече от години промишлеността изследва това, което може да начнем ресурсова ефективност и екологична ефективност. Но необходими са инвестиции в е, останалата част на процеса. Значи, когато, защото когато говорим за ресурсова ефективност, трябва тук да се включват и проблемите на околната среда, защото тук има огромни, е, огромен потенциал за научна изследователска и развойна е, новаторска дейност. Но пак ще се върна на потреблението. Не трябва да го пренебрегваме. Съгласен съм с вас, че е трудно с законодателство да се регулира потреблението, но можем да се опитаме да променим начина по който потребляваме. потребляваме. Можем да влияем на тенденциите в потреблението чрез законодателството. Например, например в ревизираната директива е, за първи път се опитахме да установим кон- конкретни цели за повторната употреба. Тези, тези а, цели може би са трудно постижими, но може да по, по този начин се повлияе в тенденции върху тенденцията на потреблението. Сега говорим за компютри, конзоли за игра, принтери и други, които всички съдържат редки суровини, редки минерали, които си струва да бъдат извлечени и е, рециклирани. Но какви трябва да бъдат нашите изисквания към тези категории продукти, защото до сега нямаме абсолютно никакви норми и критерии по отношение на тях. Казах, може да установим празноти в законодателството и да се опитаме да влияем върху тенденциите в е, потреблението по отношение на ресурсите, по отношение на редките материали. И това по този начин стигам до, така да се каже, втората част на моят отговор. Това е какво може да направим по законодателен път. С а, примера за екодизайна, например, дизайна, например, е ясно, че не използваме целият потенциал, с който разполагаме. На 3 феврари ще имаме още една а, директива. Та е директивата WEEE. Е, УИ. Но има и нещо друго, което е много интересно. Така, новаторски практики, които се подсказват от самата директива. Това са незаконодателни инструменти или най-малкото не твърдо законодателни инструменти, а по-скоро пазарни инструменти. Така че в директивата УИ смятаме, че трябва да се засили отговорността на отделния производител. Т.е. трябва да има пазарни стимули производителите да произвеждат апарати, които по-лесно се разглобяват и по-лесно се подават на рециклиране. Тоест, става дума за новаторски подход към политиката за управление на отпадъците. Използване на пазарни наред с законодателни инструменти. Защото когато използваме рециклирани материали, очевидно се създават по-малко въглеродни емисии е, и се създава възможност за да използване на така наречена система бонус-малус, т.е. Е, е, определени граници и таван на, на това, което, което може да, което, с което, може, с което се разполага. Тоест, можем да с определени премии да насърчаваме повишаване на ефективността. Значи можем с законодателен път да насърчаваме, да насърчаваме екологичните изисквания, също така пазара да стимулираме или санкционираме различни модели на неговото поведение. Може да използваме и данъчното облагане, разбира се, да постигнем подобни цели. Може да попитаме, наистина плащаме ли нашите плащаме ли ресурсите, които, а, които използваме. Ефективността на използването на ресурсите трябва също така да бъде използвана. Можем ли да е, определим цели за ефективност на енергия, използването на енергията, ефективност за използване на ресурсите? Би, би, би трябвало да имаме, ако имаме такива цели, те трябва да бъдат абсолютно задължителни цели за енергоефективност и ресурсоефективност. Защото иначе, просто като не са задължителни целите, никой няма да ги изпълнява. ако имаме само добри намерения да пестим енергия или да пестим суровини и други ресурси, няма никаква гаранция, че това ще бъде направено. Значи, ефективността е нещо важно и целите тук трябва да се установят задължителни. За да имаме ресурсова ефективност, трябва да вземем предвид въздействието на нашето потребление включително въздействието на нашето потребление върху суровините, които извличаме чрез минната и други добивни промишлености и въздействието им върху околната среда. Създаваме отпадъчни материали. Минната промишленост отпада, създава отпадъчни материали, 20 до 25% в Европа отпадъчни материали от мината, любимата промишленост, които не се използват ефективно. И тук трябва да има също така задължителни критерии на основа на общите изиск... ресурсови изисквания за промишлеността. Благодаря. Благодаря сега господин Майер като последен. Няма да успея да отговоря на всички въпроса, но първо Рич доколко е важен РИЧ. Знаеме, че РИЧ е комплексна е, комплексно нещо, което редуцира сигурността на снабдяването, но нямам точни данни за индустрията. Относно търговската политика, да. От, според мен, трябва да използваме двустранните търговски споразумения, за да говорим за ограниченията за износ, например 2007 година с Украина. И а, от тогава записахме, че не бива да има ограничаване на износа. Трябва да използваме нашите възможности. И господин Бютикофър, това включва обща преферентна система – и те могат да кажат, че като искате а, достъп до нашите пазари, ние пък очакваме от ваша страна да имаме достъп до суровините. По отношение на нелегалният износ, първо трябва да имаме критерии, директиви, които вече имаме, но трябва да ги прилагаме. Относно директивата, например, за електронната и електрическата индустрия. Трябва да различаваме стари уреди от използвани уреди. При не при митничарите, а при износителите трябва да се прилагат тези, тази директива за отпадъците от електронното и електрическото оборудване. Критически, стратегически суровини, Нямаме такива в голямо количество в Германия, но това не означава, че не можем да говорим за критически суровини в Европейския съюз. В определени държави политически нестабилни имаме такива но все пак имаме и в Германия, в Европа, без споменато, че има залежи, залежи на сребро и мед. Наскоро научих, че близо до Фленсбург имаме редки земи. При циклите на развитие, които имаме при бъдещите технологии, е възможно – суровина, която по-настоящем да не е стратегическа, по-късно да стане стратегическа. Германската индустрия е много загрижена за ограниченията в износа в Китай – Става дума за редкоземни елементи, които се изнасят от, Гер... от Китай. Става дума за стратегията, за суровините на германското правителство, диверсификацията на източниците, изграждане на партньорски отношения с отделни държави, които имат редкоземни елементи, но още не сме, сме далеч от самото изпълнение. Благодаря. Преминаваме към втория кръг от въпроси. Заповядайте. Колешке, благодаря, господин председател. Два кратки въпроса. Не ми е все още ясно как, къде е нужно да се намеси политиката, политиците. Първо, нелегалният износ на електронно и електрическо оборудване, като, като отпадъци. Има черен пазар, ясно е това. Това е огромен проблем или е средно голям проблем. Можете ли конкретни числа да посочите? Казахте, че на митничарите трябва да им се даде възможност по-лесно да контролират митническите декларации, кое е легално и кое е нелегално. Аз питам, имате ли някакви предложения? Как по-ефикасно да се подходи? И каква е причината толкова много материали нелегално да бъдат изнасени от Европа? Второ, местните суровини, доколкото правилно разбрах, достъпа до местните суровини е труден. Искам по-конкретно да се каже какви са пречките за достъп на местните суровини. Това административни пречки ли са? В какво състоят тези ограничения? И на европейско ниво има ли нужда от намеса? Благодаря. Колегата Бразина. Děkuji za slovo. Eh, já eh, si osobně myslím, že to, co všechno slyším o recyklaci, o používání zdrojů... Благодаря. Изхождам от това, че всичко, което чух за рециклирането, е верно. Повтарям, това, което чувах за рециклиране, го смятам за нещо естествено. Ние като европейци сме начало в света. От друга страна, когато водим дебат за суровините, това е тема, която е в страни от основния проблем, с който трябва да се бори Европейския съюз. Рециклирането за индустрията е един шанс, една възможност. Проблема започва в момента, в който се почнат да се използват нови метали, нови концентрации на метал, не само в Европа, но и извън Европейския съюз. Естествено, може да се постигне много чрез политически средства. Когато искат достъп до нашите пазари, можем да искаме достъп до суровините от техните пазари. От друга страна, изхождам от това, че Европа не е първата, която трябва да решава проблема с суровините. Ако погледнем САЩ, въпросът е решен – така, че в рамките на САЩ определени стратегически суровини се събират и се възстановяват. Аз не знам точно числата какви са. Не мога да си спомня номерът на документа, но докато ние в Европа имаме 27 стратегии за добиване на суровините, И докато не използваме този огромен пазар от 500 милиона потребители и голяма територия, докато не можем да предложиме суровини и не действаме като Американския Stop Acting Act, тогава ще наблюдаваме как представители на Народна република Китай или на други държави завземат територии в Африка и в Южна Америка. можем да си рециклираме колкото искаме, но за нашата е индустрия, особено във възобновяемите енергийни източници, и докато нараства разхода на цветни метали, няма да може да се справиме с проблема. Е, рудата от благородни метали често се цитира, но не само Китай допринася за този проблем че спиране на износа, а ние като западна цивилизация също допринесохме за това. А именно с това, че в определени моменти поставихме на по-високо ниво въпроса с защитата на опазването на околната среда, отколкото стратегическите източници на суровини. Металите се срещат е, четири пъти повече в природата. Благородните метали, отколкото самото злато. Има американски находища, но те са, някои от тях са затворени а, предвид екологическите въздействия. Ние също допринесме до криза, която трябва да бъде решена. И аз мятам, че след няколко години ще бъдат открити нови залежи в други държави. Не само в САЩ и Виетнам. Металите, благородните метали, имаме по отношение на тях мит, че е само Китай има такива големи количества. И сега възниква въпроса как да решим този проблем, но този проблем е при нас. И докато не, нямаме, не си набавяме спешно първични суровини, то нашите индустрии винаги ще бъдат в криза поради липса на суровини. Благодаря. Сега колежката Усфок. Eh, er Благодаря, господин председател. Благодаря на тримата докладчици за ясното разяснение на рециклирането и какви са проблемите свързани с тях. Че това е въпрос на хай-тек в крайна сметка, на високи технологии. И когато погледнем въпросите, които се поставят в нашата комисия, става дума за индустриална дейност, която трябва да бъде комбинирана – с устойчиво развитие и опазване на околната среда. Моят въпрос е следния. Вие казвате, че трябва да се поставят приоритети, прецизно трябва да се подхожда, когато се говори за суровини. Имаме системата на Европейския систем, В рамките на тази система разработваме стратегия за третиране на суровините ако вие определяте това, се наложи да определяте това, как ще дефинирате работата с суровини, за да може да бъде целенасочена и ефективна? Какъв вид суровини трябва да се включат в тази политика според вас? Благодаря. Госпожа Меркес има думата. aan, inderdaad, wat is nou precies de definitie van, de, uh, van schaarse materialen? Uh, want we hebben het hier over. Благодаря ви. Така, какво значи е, е, редкоземни елементи? При суровините не става дума за липса на минерали, а за биомаса, например дървесината, също не е в безкрайни количества. Други суровини също могат да бъдат в недостатъчни количества, особено минералните вещества. Искам да благодаря за добрите отговори на многото въпроси, но искам да се върна на една точка, на която не беше достатъчно отговорено, а именно че ние използваме и същи суровини, е, които са в недостатъчно количество, въпреки че приложенията се различават. Има приложения обаче, според мен, които са по-разумни от другите. Ако е само въпрос на регулиране чрез цената, се стига до проблем – няма да произвеждаме чисти двигатели, защото друг продукт за потребителя би бил по-атрактивен. Нямаме да имаме вятърни електроцентрали, защото същите материали ще се използват в други потребителски стоки, които в момента биха били по-атрактивни за потребителя. Как можем да регулираме това или самия пазар ще регулира това? Как можем такава потребителска иерархия при а, недостатъчните суровини да изградим? Госпожа Френд. Благодаря, господин председател. Искам да се извина. Първо, защото не съм слушал достатъчно докладчиците, но искам да се спра на това, което колежката каза за тази директива за отпадците от електронно електрическо оборудване. И умино въпрос е какво може да направи държавата и обратно какво може да направят предприятията директивата УИ ще бъде скоро приета и парламента е на единно мнение по тази директива. Аз съм докладчик в сянка по нея и е важно следващата седмица да стигнем до добър резултат при гласуването тъй като има амбициозни цели, които са зададени от комисията, има цели с повторно ползотворяване, има мерки за по-малко износ. Няма проблем с износа за повторно използване в други страни, но този проблем е, че този износ всъщност е изнасяне на отпадъците – тези неща нямат подкрепа на всички държави членки и това е проблем на нашият парламент. Трудно е да се приложи в такъв случай, след като няма тази подкрепа. Въпрос на господин Майер и на господин Чома от Юмикор. Това е едно добро предприятие, което добре познавам, което е великолепно предприятие. И е, има лобисти в Европейския парламент. Лобистката работа е важна и в държави като Германия. Германия има голямо влияние на европейско равнище. И като държава членка може да се погрижи за това. Действително план Б да се използва при суровините, при рециклирането много по-строго чрез законодателство в Европейски съюз. Благодаря. Имаме възможност за кратки отговори. Моля, докладчиците да в рамките на две минути да се опитат да дадат отговор. Първо господин Чома, след това Ардити. Um, the... Uh, Благодаря. По въпроса за данните за незаконния износ, понеже той е незаконен, естествено няма официални данни. Може да проверите в Impel. Impel върши доста работа в тази област. Е, дават полезна информация от различни източници относно незаконния износ. Господин Флоренс, мисля, че спомена за това изследване. Друг начин да се оценят е, обемите е да се посетят самите пристанища, където се получават контейнерите. Смятаме, че повече от 40% е обема, но това естествено е обща преценка, прогноза. Естествено, трябва да се има предвид не само какво се изнася, но и какво се внася в Европа, за да разработим ефективна политика. Редкоземните метали, редкоземните елементи. Мисля, че сами си създадохме този проблем. Страни като Китай, които разполагат с такива ресурси, затварят мините по екологи, екологични съображения и същите съображения и те използват за да намалят изход, износа си, искат да подобрят Мините се. Същото въжи и за рециклирането. Това е причината, поради която предлагаме сертифициране, задължително сертифициране, е да се избегне подобно нещо. Да не се получи така, че всички материали е, да изтичат в страни извън Европа, които не са екологично съобразни мощностите им за рециклиране. По такъв начин се осигурява равни условия а, за работа, както за а, природни ресурси, е така и за рециклиране. По отношение на директивата за отпадъци от електрическо и електронно оборудване, е, да, определено е, е много важно да се прилага този законодателен акт в държавите членки, по границите, на пристанищата. И точно държавите членки трябва да дадат своя принос. Те трябва да го прилагат. Напълно съм съгласен с вас. Благодаря ви. Господин Ардити. Благодаря, господин председателю. Един важен въпрос, мисля, че госпожа Меркис го повдигна, е, че сигурността на ресурсите е нещо, което трябва да приемем и по отношение на някои минерали. Това е дългосрочна тенденция и трябва да сме готови за момент, когато достъпа до ресурси ще бъде много труден и биомасите ще бъдат от особено значение. Затова твърдя, че трябва да разработим нови стопански модели, модели за развитие, защото днес имаме минерали, но в бъдеще ще разчитаме все повече и повече на биомасата. После равновесието между опазването на околната среда и добива. Да, това е много важно, разбира се. Как обаче да постигнем това равновесие? Мисля, че комисията а, започна да отговаря на този въпрос, като излезне с списъка с особено критичните суровини. В този списък Всичките тези ресурси са най-лесно достъпни чрез извличане от употребявани продукти, чрез рециклиране. Така че това е, това е отговора, да, рециклиране. Ако утре се изменят приоритетите ни, може отново да се насочим към добива, към първоначалния добив. добив. Но за сега отговор е в рециклирането. Там е потенциала. Третия въпрос, свързан с директивата за отпадъци от електронно-електрическо оборудване. Вече казах, че е, тя дава много възможности и смятаме, че тя може да доведе до някои новаторски, обещаващи е, инструменти е, в областта на политиката по отпадъците. А пък Що се отнася до а, износа, пак тая директива залага някои много строги условия, които трябва да се спазват. В заключение, по един от въпросите, за данните по-специално. Да, нямаме данни достатъчно, но знаем, че знаем, че има из изтичане на материали по неофициални пътища, по неофициални канали. За това обаче разполагаме с данни. Относно нелегалният износ беше казано. Вече относно борбата с това, зна, знаем, че нелегалният износ на отпадъци е основна дейност на престъпни групи, което надхвърля рамките само на митническото обслужване. Нямам време да се спра по-подробно това на конкуренцията прямо минното дело в Европа, но имам конкуриращи условия. Има големи площи, които редица заинтересовани кръго искат да ги използват. За мен е важно да подчертая от гледна точка на индустриалната от гледна точка на индустрия в Германия, ние им смятаме, че въпросите с суровините, аграрните суровини, трябва да се концентрираме върху индустриалните суровини. Най-критичните са дефинирани според търсенето и наличността им. Ние като германска индустрия сме убедени, че пазара е най-ефикасното средство за използване на суровините, но не може да е задача на политиците разпределянето на суровините. Беше казано много за рециклирането, кое е важно при това, но тези три стълба са нужни рециклирането в бъдеще няма да гарантира снабдяването с суровини. Нужен ни е достъп до национални германски европейски източници на суровини. Освен рециклиране, ни е нужен достъп до критични суровини извън Европа. За това търговската политика е важна тук. Така, Уважаеми дами и господа, благодаря на тримата експерти за много интересната информация, която представиха. И разчитаме на допълнителна информация, която ни обещаха. Приключваме с тази част на изслушването. Благодаря им най-сърдечно. Преминаваме към следващия кръг. Благодаря. лице, един американец има. Да. Ja, wenn die nächsten Kollegen hier, Experten hier Platz genommen Докато вземат местата, следващите експерти ще кажа няколко думи.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 Ladies and gentlemen, dear colleagues. Ами и господа. Уважаеми дами и господа, започваме втория панел. Искаме да използваме разумно времето. Времевия график е доста стегнат. Трябва да използваме времето. Позволете за вторият панел, става дума за международни перспективи, да поздравя господин Егерт, Пол Одеса и господин Сеам. Извинявам се, ако не съм произнесъл съвсем добре имената ви. Може ме коригирате без дълго въведение. Дам думата като първи на господин Родерик Егерт, професор и директор на направление економика и бизнес в Colorado School of Mines. Той ще разгледа въпроса за международните перспективи при складиране на суровини и извличането им. Благодаря. Добро утро, господин председател. Почитаеми дами и господа депутати. Благодаря за поканата да участвам а, в това изслушване. Казвам се Родерик Егер, аз съм професор, економист в, Колорадският минен институт. Тоест, е. един от водещите институти по приложени, приложено научно изследване в, в САЩ. Ще представя една, така, едно лично виждане от страна САЩ, искам да подчертая, че не говоря от името на американското правителство. Тоест поглед от Америка, но не поглед от страна официална Америка. Ще ви дам писмено, писмено моят доклад, който ще можете да прочетете на спокойствие. През следващите няколко минути ще говоря в две части. Първата част това е едно лично виждане, ще ви представя а, четири възможности, които изразяват моето лично виждане по темата, която обсъждаме днес. Втората част на моето изложение ще бъдат отговорите на четирите въпроса, които ще задам в първата част. Тоест, какво са, кои са четирите твърдения? Първо, няма скоро да се изчерпат минералните суровини. Е, аз смятам, че голяма част от дебатите до достъпа на, до суровини, като че ли допуска, че суровините скоро ще се изчерпат. А, но това не е така. И сега второ твърдение. Когато говорим за това доколко имаме достъп до минерални суровини и за сигурност на този достъп, по-добре е да говорим за географското им разположение, цената и времето, в което можем да ги ползваме. Значи става дума не само за чисто економическата цена на извличането и рециклирането на съответните суровини, което е различна на различни места по света, но също така дали по-широки, по-малко измерими в количествено отношение социални и екологически фактори. Каква е, е ролята на географското разположение? Е, някои от е, темите, които ни вълнуват днес, са свързани с това, че производството на суровини е концентрирано в определени географски зони, което е свързано с рискове по отношение на сигурността и достъпа до суровини географското съсредоточаване и е, възможността за текен внос не са едно и също нещо. Понякога възможността за внос на суровини може да доведе достатъчно добра, ако външните източници са по... имат предимство пред местните източници. Сега по отношение на времевия фактор. Ще направя разграничение между краткосрочните и дългосрочни съображения. В краткосрочен план – главният проблем е надежността и рисковете, свързани с доставката на суровини. Сега капацитета, производствения капацитет е свързан до голяма степен с инвестиционните и политически решения, които са взети в миналото. Тези проблеми са различни от дългосрочните проблеми, които зависят от геологическите наличие, възмож... техническите възможности. И е, е, е, това как ще се развива нашата геологическата наука, геоложката наука и техническите възможности. Това е второто ми твърдение. Третото ми твърдение е следното. Като економист съм склонен да предпочитам пазарните решения пред решенията, наложени от по административен и правителствен път. Пазарът не е разковничи, но пазарът може да осигури стимули за осигуряване на необходимите ни суровини. Ако погледнем нашия опит с редкоземните материали, през последните години а, имаше така една мания за проучване на а, залежи от земни а, минерали. Да се търсят а, такива източници извън Китай, които, те да, които достигнат до пазара. Наред с това, пазарът а, осигурява стимули за потребителите а, и начина по който те използват а, редките суровини. В, в по-продължителен срок това може да доведе до заместване на някои от редките а, минерали с а, други, които са по-достъпни. И последното ми твърдение е следното – Пазарът може да е могъщ и в много случаи полезен, но той не е разковниче, което решава всички проблеми и правителствата също трябва да изиграят своята роля. А, те са в три насоки, е, виждам тази роля. Първо, да стимулира деформ, а, деформираната международна търговия, да ограничава ограничителните търговски практики. Второ, въжи голяма степен, голяма степен за САЩ, но може би също и за Европа. Подобряване на процеса на регулиране и одобряване, неговата ефективност за местното производство, става дума за САЩ, но също така и за рециклирането се отнася това. Но а, трябва да кажа, че в никакъв случай не твърде, че залежите и рециклирането а, трябва да имат някакво преференциално положение, но най-малкото в Съединените щати, мнозина, включително и аз, вярват, че процеса на регулиране и одобряване е прекалено осложнен, тежък, отнема много време. И като отчитаме този факт, очевидно е, все пак трябва да има процес на разрешаване и регулиране. И третата роля, на, в която, третата насока, която трябва да действа правителството, това е улесняване на под, размена на информация и научно-изследователската и развойна дейност. Информацията не е необходима, за да може добре да разбираме същността на проблемите, да взимаме по-правилни решения. Научно-изследователската и развойна дейност е дейност, която предхожда пазарната реализация и разбира се, това въжи и за частния сектор. Когато говоря за информацията и развойната и научно-изследователска дейност, говоря за целият цикъл, през който приемат материалите, от техният добив, използване до рециклиране и отстраняване на отпадащите материали. Значи, това са главните въпроси, които исках да задам или главните твърдения, които исках да споделя с вас. И сега идвам, стигам до втората част на моето изложение. Как да отговорим на тези четири въпроса? Първо, как да разглеждаме от американска гледна точка сегашното положение по отношение на сигурността на, на суровините и тяхната доставка? Няма един поглед в това отношение, единствено мнение в Америка. Има различни възгледи, всички, които те се конкурират помежду си, всеки от тях смята, че е по-правилен е, и се опитва да влияе върху политиката на страната. Нещо повече. Мога да кажа, че начина по който се тълкува въпроса за сигурността на суровините е различен от това как се третира този въпрос в Европа. От една страна има конкретния въпрос доколко имаме достъп до редкоземни минерали и метали от Китай. Това е от една страна. От втора страна е, това е използването на чисти енергоисточници и чисто използване на енергията. Ветропаркове, слънчеви панели и други форми на чиста, чисти енергоисточници. Всички тези източници се нуждаят от определени количества редки минерали, които не, не са били нужни в миналото. Ток тук възниква въпроса за някои редки, редкоземни минерали, с които имат ключово значение за развиване на чисти енергийни източници. Е, и, именно това е, създава така значителният интерес към този въпрос е, в Съединените щати. Не само в популярните медии, но и в научните и политически среди. Това е първо. Второ, каква трябва да бъде политиката на САЩ, за да си осигури, да бъде ресурсно осигурена американската промишленост а, има определени а, закон... няма, има законодателни а, инициативи, но няма обща целенасочена политика в САЩ по това отношение. Няма подобна и в Европа. И не е ясно каква политика ще възприемат САЩ в това отношение. Но да кажа накратко какви са ключовите насоки, в които се мисли по настоящен по този въпрос. Първо, трябва да спомена, председателството на Международният съвет по наука и техника създаде подкомисия за критическите и стратегически суровини. това е, може би, най-важното, което се случи в тази област в САЩ миналата година. въпреки, че тази подкомисия все още не се е събрала, тя ще отговаря за политиката на САЩ, политиката на цялото федерално правителство на САЩ по отношение на критичните и стратегически суровини. Това е подкомисия на ниво правителство. В нея ще бъдат представени всички дялове на американското правителство и Министерствата на отбраната, енергетиката, на вътрешните работи, Агенцията за защита на околната среда и Националната научна фондация. Значи това ще бъде орган, чрез който американското правителство ще управлява и координира политиката по отношение на редките суровини. А второ, или, а, второ а, трябва да спомена а, факта, че Министерството на енергетиката през ноември издаде а, документ относно своята стратегия за а, редките и критични а, суровини във връзка с е, чистите енергоисточници. Тази стратегия беше публикувана, документа може да се намери на интернет и тук се дефинират стратегическите приоритети, тези три стълба, за които се говори тук, макар че нашите три стълба са малко по-различни от европейските. И трите стълба са следните. Първо, разнообразяване на доставките в световен мащаб. Второ, търсене на заместители на редките е, минерали е, и метали. И трето, по-активно и по-широко е, рециклиране и повторна употреба на тези критични за американската промишленост материали. Какви са главните приоритети в а, краткосрочен план за 2011 година? Първо, разработване на интегрирана стратегия за научно-изследователска и разволна дейност – Второ, укрепване на вътрешният капацитет, информационно-аналитичен капацитет на Министерството на енергетиката. Защото Министерството в момента, като че ли не може, няма достатъчен капацитет да анализира и разбере колко сериозни са проблемите за доставка на тези суровини. Липсва му достатъчно информация относно пазара на тези рядки елементи, на тези редки примерно Гали и други. И е, пазарът не е кой знае колко прозрачен. Наред с това, отраслите, които използват тези е, метали и минерали, са сравнително малко, малко на брой, потребителите също не са многобройни, информацията не е лесно достъпна. И третата краткосрочна дейност е, е, на Министерството на енергетиката, това е по-добра съвместна дейност с международните партньори, особено с Европа и Япония, за да могат да се предприемат съвместни инициативи за решаване на проблемите, пред които седим. А, значи, това е стратегията за критични материали на Министерството на енергетиката. Трета област, в която бяха предприяти действия миналата година в САЩ, беше международната търговия. А, правителството на президента Обама разследва а, възможни нарушения от страна на Китай на правилата на Световната търговска организация за материали, износ на материали, свързани с чистите енергоисточници. Става дума за редкоземни материали, е, минерали и метали, които Китай, където Китай дава предимство на местното китайско производство, Когато става дума за, става дума за производи, които за продукти, които използват подобни редкоземни елементи. Това разследване е в резултат на по искане на петиция на стоманодобивната промишленост на САЩ, тъй като те поискаха именно правителството да започне разследване е, на е, нарушенията, както се твърди на Китай, на правилата на СТО. И накрая през 2010 година имаше няколко законодателни инициативи и закони, които бяха внесени в е, Камерата на представителите и Американския сенат. Те не бяха, не стигнаха, не бяха приети миналата година, но най-малкото дадаха повод за дебат и за обсъждане на идеите, за възможностите за една политика, целенасочена политика в това отношение. Нека накратко да обобща главните идеи, които възникнаха по време на дебата по тези законодателни инициативи. Вътрешното производство на критични е, материали и суровини, инфо, по-добра информация и по-добри възможности за анализ, научно-изследователска развойна дейност, образование и професионална подготовка. Нови законопроекти ще бъдат внесени в новият е, сесия на Конгреса и кои от елементите, които споменах, ще бъдат включени в тези нови законодателни инициативи, сега за сега е трудно да се каже. Третият въпрос беше каква е ролята на науката и техниката във връзка с сигурността на суровините. Аз като, а, а, като а, професор се кажа, че а, трябва да вземем предвид целият цикъл на използване на суровините от а, тяхното добиване през използването им до рециклирането. И накрая да се... Как биха могли САЩ и Европейския съюз да сътрудничат в тази област? Мисля, че двете области, които поне изглеждат най-очевидни, това е преди всичко сътрудничество в областта на информацията, нейното споделяне и нейния анализ, за да може по-добре да разбираме проблемите и оттам да взимаме по-вярни решения. И второ, сътрудничество в областта на научните изследвания и развойната дейност. Подобни съвместни дейности могат да, да доведат до смесени екипи от представители не само на правителствата, но също така на промишлеността и на научните среди. Това са накратко въпросите, които исках да споделя с вас. Казах ви за въпросите, които си задавам, казах ви за възможните отговори. Благодаря, че ме изслушахте с внимание. Очаквам вашите въпроси а, и лекциите на другите експерти, които са включени в този панел. Благодаря. Дам думата на Пол Одеса, управител на направление в Световната банка. Заповядайте. Much, Благодаря, господин председател. За мен е голяма чест и удоволствие да говоря пред вас, за да ви запозная с гледащето на една международна организация. Световната банка не представлява нито едно правителство – и не се занимава с политиката по осигуряването на ресурси на отделни страни. Ние помагаме на страните да разработят правилни политики за суровините и добива им. Първо бих искал да ви напомня някои характеристики на сектора на суровините, които го отделят от останалите това са характеристики, които изискват специално внимание по отношение на търговските правила и политики. Първо, географско положение. Ние не инвестираме в добива, където решим, а там, където ги има. Геологията е основен критерий за инвестиции в добива на полезни изкопаеми. Що се отнася до търговията и инвестициите в суровини, ефективността е от голямо значение. Сега, втория важен елемент е, че това е един отрасъл, който е особено доходен. Професор Егерт спомена разликите в цената на доби в зависимост от геологичните характеристики на залежите и това действително е така, защото някои, поради което някои продукти са много, много, много доходни. Така че има е, едно естествено напрежение между конкуренти, между производители и потребители – И се водят доста преговори. Купувачите се опитват да получат най-добрата стена, а пък производителите се опитват да получат най-високата цена. Винаги има такова едно напрежение, когато става въпрос за свръхпечалба от добива и продажбата на природни ресурси. След това, както в минното дело, така и в добива на нефта, имаме много сериозни последици за околната среда. Залежите на минерали и на нефт често пъти са в общности, които се радват на доста сериозни почалби от този добив. Те променят, разбира се, начина на живот на съответните общности, но често пъти екологичните съображения остават на заден план, именно поради тази висока доходност. И така, Световната банка какво прави в тази област? Ние сме един от основните източници на, конс... на препоръки, консултации е, в разработването на политики. Имаме програми в над 100 страни и помагаме на страните да разработват правните и регулаторните си рамки, да изграждат необходимите ведомства за изпълнение на тази законодателна рамка предоставяме данни, информация на правителствата, за да могат да вземат по сполучливи решения. И също така, от неодавна, подобряваме положението, капацитета на отделни правителства при преговорите за доставки на полезни изкопаеми и нефт с големи компании. Нека сега да кажа няколко а, думи за ролята на международните институции в областта на полезните изкопаеми. Нашата роля специално се съсредоточава в две ключови области. От една страна търговията, от друга страна развитието. При търговията Световната банка няма съдебни функции, не разрешава конфликти, но предоставя съвети на правителствата относно търговската политика. Най-вече в областта на недискриминация на източниците на капитал. Нашата политика и нашите съвети имат за цел да помогнат на отделните държави да създадат едно равно поле, където равно, по равнопоставен начин се третират всички източници на инвестиции, на капитал. И това трябва да се регламентира не само от международното право, но и от националното законодателство. Ние не насърчаваме ограниченията на износа, не смятаме, че те са ефективни в дългосрочен план, а пък в краткосрочен план могат да доведат до изкривяване на цените и дори изкривяване на краткосрочното търсене, което няма как да е благоприятно за дългосрочния развой на пазарите на страните производители. Нещо, което наскоро стана много наболява тема е колебливостта на цените. Нефтът е стока, която привлича вниманието на всеки го но наскоро се обръща сериозно внимание на цените на храните. Продоволствието поскъпна през последните година доста сериозно а, и а, колебливостта там е а, много сериозна. Това отваря още една възможност за международните институции да осигурят по-висока прозрачност на данните на пазарите на суровини. Прозрачността е свързана с потреблението, с производството, с търговията и ценообразуването. На европейско равнище са се разглеждали на ниво Г20 по инициатива на европейските страни и там, разбира се, Световната банка също би могла да окаже подкрепа. По отношение на суровините, основното, което правим, е свързано с развитието, защото смятаме, че развитието на добива на полезни изкопаеми може да бъде сериозен източник сериозен лост за въздействие, оказва на влияние е, в ръцете на развиващите се страни. Отделяме много време и ресурси за изследването на тези процеси. Опитваме се да определим при какви условия развоя на добивната промишленост може да допринесе за подобряването на качеството на живота в страните от третия свят. И също така се опитваме да установим при какви обстоятелства а, феномена, който се нарича с който се сблъскахме неотдавна, паниката от ограничените ресурси може да бъде избягната, избегната. Естествено, Играем и много а, и други роли в а, подпомагането на развиващите се страни, а, като има основни, а, основно пет области, където съсредоточаваме вниманието си по отношение на богатите, на ресурси страни. Смятаме, че е изключително важно тези ресурси да се преобразуват в човешки капитал. Затова са необходими стратегии за суровините, както на страните производители, така и на страните вносители. Сред вторите Европейския съюз. В миналото страните вносители разчитаха все повече и повече на цената като основен показател за ефективността на доставките на суровини. От 2004 година насам обаче е, стана ясно, че е, растежа економическия е, растеж на страните производители доведе до допълнително напрежение между вносителите и производителите и така възникна нова конкуренция за достъп до природни ресурси. това налага, разбира се, за разписването на нови правила – на международната арена на търговията и инвестициите в суровини. така че търговските политики да дават предимства, а не да са недостатък за участниците в търговията. Предвиждат се осигуряване на кредитиране под формата на инфраструктурни кредити за а, страните производители, например. Какво бих предложил на традиционните участници на пазара на суровини? Според мен е необходимо да се променят традиционните политики за доставки, е, за да се адаптират към новите тенденции на пазара и е, за справяне с нови, новия вид конкуренция. Ние участваме в разработването на активни политики а, е, с а, богатите на ресурси страни. Така че, както често казват, както често казва е, китайското правителство, да се постигне положение, при което и двете страни са печеливши. Така че основната препоръка, която бихме отправили по отношение на стратегия за суровините за страни вносители, като Европейски съюз, е, че при, разработ... е при разработването на стратегии за внос от страни богати на ресурси, тези стратегии да вземат предвид не само собствените потребности от суровини, но също и а, ползите, до които а, търговията ще доведе а, и за страните производители, и за развиващите се страни, защото само по такъв начин може да се повиши качеството на живота и качеството на услугите, на обществените услуги за населението. Та така, а, смятам, че основен елемент на успеха е приемането на стратегии а, в страните богати на природни ресурси. Втората препоръка а, се свежда до, до прозрачността. Именно това, кое, е, това е елементът, който може да доведе до повишаване на ефективността тайните сделки, които все още съществуват, са основна пречка за осигуряването на ефективни доставки. Една стратегия за доставките трябва да насърчава всяка инициатива, която насърчава прозрачността в търговията с суровини. Третия фактор, както споменах по-рано, че от 2004 година а, суровините се превърнаха в една много доходоносна стока. И а, всяка една политика на а, внасящите страни трябва да си дава сметка, че страната износител също трябва да получи дял от печалбата, разумен дял от печалбата. Тъй, че а, Все по-голямо значение имат финансовите режими при воденето на преговори за търговия с природни ресурси. Това е нещо, което трябва да се отрази. Осигуряването на един справедлив режим е от ключово значение за една успешна политика. Данъчното облагане по прозрачен начин е нещо, на което трябва да настояваме, макар и то да е трудно постижимо, особено в страни, където институциите са по-слаби. Често пъти се сключват сделки, които не на всяка цена а, са благоприятни за дългосрочното развитие на съответната страна. Четвъртия елемент е да си дадем сметка за добавената стойност на материалите, на суровините. Само, че придаването на стоеност на а, придаването на стоеност на суровините не, не може да бъде само цел. Все повече и повече, все по-често и по-често в страните производителки виждаме възможности за а, възникването, създаването на клъстъри, на економически клъстъри, така че не просто да се добиват суровините, но и да има някаква първична преработка в страни като Чили, например, и Ботсуана. Има положителни а, примери за а, придаване на стойност, от което, разбира се, са се възползвали малките и средните предприятия в тези страни. Това е важен фактор, който трябва да се вземе предвид, тъй като той отговаря на най-важните, най- най- най-важните амбиции на една страна износител. И накрая, както казах и в самото начало, не бива да забравяме местните общности. Не става въпрос единствено за създаването на ефективна търговска политика. А, при суровините не бива да се интересуваме единствено от адекватните цени. Трябва да сме сигурни, че а, общностите, които са под пряко въздействие на производството на суровини, също получават ползи от тези процеси. В противен случай а, си постиламе а, пътя към конфликта. Все повече и повече страни в Латинска Америка а, са породили а, протести а, или поне възражения в местните а, общности Оказва се, че за местните общности понякога се оказва по-добре да си оставят а, полезните изкопаеми в земята и да изчакат момент, когато ще им бъдат предложени по-добри условия. И така, в заключение, кои са потенциалните инструменти за формулиране и укрепване на политиката за сътрудничество по суровините? Повечето вече бяха споменати няколко пъти. Нека само да повторя най-важните. Първо, укрепване на капацитета на страните богати на природни ресурси. Това е необходимо поради засилената конкуренция. Необходими са инвестиции в инфраструктурата, в финансовите пазари на страните производителки. и това е нещо, за което трябва да си дадат сметка правителствата на тези страни и да вземат решение в тази насока. И това са препоръки, които се отправят не само от Световната банка, но и други институции, като например Банката за развитие на Африка трябва да се прави всичко възможно, че при изключването на сделки с международни инвеститори, това ще допринесе действително за това развитие. Това трябва да става естествено под прозрачен начин. Второ, политиките до сега се характеризират от това, което което се нарича в економическите среди гроби, информационно гробище. А, един инвеститор, който добре познава по пазара и геологичните характеристики на съответната страна, познава добре залежите, ще инвестира. От друга страна пък има правителства, които самите много малко познават природните си ресурси, така че информацията, осведомяването е много сериозна област, сериозен потенциал за сътрудничество. Това пък е допълнително ще допринесе за прозрачността на пазарите на суровини. И не на последно място, всъщност това е най-важната препоръка, за да се гарантира прозрачност на пазарите и постигането на добри сделки при преговорите, е да има социална отговорност у правителствата. Затова трябва да се овластят гражданските организации – така че да се осигури максимална справедливост, прозрачност във воденето на преговори и правителствата да носят отговорност за решенията, които вземат. Благодаря ви. Благодаря за подробната информация. Дам думата на господин Сеам заместник директор на направление храни и економика на Френското министерство за Европа и външни работи. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател, господин председател, дами и господа. Преди всичко искам да благодаря на комисията ИТРЕ на Европейския парламент за поканата да ви запозная с подхода на френското председателство на Г-20 към въпроса за суровините. Най-напред бих искал да ви напомня, че въпросът за суровините и особено на колебливостта на цените, на колебанията на цените на суровините е един от големите приоритети на френското председателство на Г-20. Президентът на Френската република е, е, напомни в понеделник по време на своята пресконференция е, в началото на френското председателство на Г-20 този въпрос. Защо този въпрос е наш приоритет? Ние е, установяваме следното. На пазара за е, суровини съществува напрежение между търсенето и предлагането. В дългосрочен план, разбира се, с перспектива за по-нататъчно нарастване на търсенето докато предлагането ще остане сравнително ограничено. В бъдеще виждаме увеличена на финансова компонента на този пазар. Това се дължи на пазара на продуктите, които се произвеждат от тези суровини. Също така има и значителна колебливост в цените, както казах. Тези колебания в цените в някои случаи води до разрив между цените и основните елементи на, на пазара, потребление и така нататък, запаси и така нататък. И, защо Г20 ще се занимава с този въпрос? Тъй като в Г20 са събрани представители на най-напреднителите економики в света, които са най-големите играчи на пазара на суровини. Както знаете, обсъждането на този въпрос в Г20 започна много преди френското председателство. Въпросът за лекливостта на цените на суровините беше, беше част в декларацията от Питсбург на Г20 и в Сеул също така беше споменат този въпрос. Ще говоря в две части. Първо, ще говоря за това, което предлагаме да се направи по отношение на финансовата страна на пазара на суровини – и второ, нашия подход към физическите а, е, су, а, е, търговията с суровини а, е, и особено суровини, които се отнасят а, до енергетиката и се използват и в селското стопанство, където работата на Г20 а, ще бъде особено целенасочена. Първо да кажа нещо за финансовите а, пазари. Финансите интересуват Г20 много отдавна. Не от вчера. По време на френското председателство на Г-20 ние ще работим въз основа на решенията от Сеул, взети през ноември миналата година, когато на международната организация бе възложен на мандат. Мандат беше възложен на международната а, организация за ценните книжа и пазарите да работи за надзора и регулирането на финансовите пазари и за да може през април тази година да издаде доклад, който да бъде обсъден на съвета за финансова стабилност. Каква е нашата цел? Очевидно, ние не можем да забраним спекулацията, защото това е невъзможно. Така че, като не можем да спрем спекулантите, по, по, бихме могли да а, формулираме принципите, които партньорите на, от Г20 се ангажират да прилагат на финансовите пазари. Какви са тези принципи? Преди всичко става дума за прозрачност, прозрачност на финансовите операции, за да може всички операции, които са, са свързани с суровини, да бъдат а, достъпни, известни за всички. Става дума за огромен брой, а, огромни по обеми, по стойност търговски операции – значи, необходими са механизми за деклариране и регистриране на тези операции, за да има за тях достатъчна информация. Необходимо е и по-голяма прозрачност по отношение на операторите, на търговските субекти. Необходими са ни инструменти, които ще ни позволят да може да разграничаваме търговските и нетърговски участници в пазара. Онези, които са чисто финансови участници в пазара. Трябва да се ограничи злоупотребата на финансовите пазари, защото някои на финансовите пазари вземат позиции, които поради своята прекаленост вредят на пазара. И накрая трябва да се подобри сътрудничеството между регулаторите на финансовите пазари и регулаторите на пазарите на физически продукти. А тази работа по финансовите пазари ще бъде приключена с доклад на работната група. Работната група трябва да докладва на министрите на финансите в рамките на Г-20, за да може да се изяснат причините и последиците от колебанията в цената на суровините и особено тяхното макроекономическо въздействие, тяхното въздействие върху а, платежите баланси и инфлацията. Втори елемент на моето изложение е следния. Какво предлагаме за пазара на физически продукти, на стоки, стоковия пазар? Да започнем с енергетиката. Тъй като работата на Г-20 в областта на енергетиката вече е започнала, ние като френско председателство ще поемем и продължим започнатата работа. Ще работим главно за подобряване на прозрачността и потока на информация, който се отнася а, до общата инициатива за данните по отношение на петролодобива, добива на петрол, трябва да се намали срока, в който стават достъпни данните, за да може пазара да има максимална информация, включително информация за инвестициите и информация за запасите. Освен прозрачността на информацията, групата по въпросите на енергетиката в рамките на Г2 работи също така за подобряване на диалога между производители и потребители като се опира е, на работата на Международната агенция по въпросите на енергетиката. Предлагаме на нашите партньори в Г2 две теми. Диалог между потребители и и производители и прозрачност на информацията. Също така ще говорим и за енергийната ефективност и а, собствените енергоисточници. Колкото до суровините в областта на селското стопанство и продоволствието, това е една сравнително нова тема, макар и Г20 да е обсъждало този въпрос по-рано, Никога по-рано не е, е, се е водила в рамките на Г2 сериозна работа за намаляване на колебанията в цените на продоволствените продукти и селскостопанските продукти. В тази област ние ще работим въз основа на плана за действие за прият в Сеул, план за действие, който възложи на 8 международни организации да изготвят доклад до края на месец март тези 8 организации са Организацията за селско стопанство и храна, Международната програма за изхранване, Комисията на ООН за търговия и развитие, Световната търговска организация, Световната банка, МВФ и Организацията за сътрудничество и развитие. Този мандат беше е, възложен в рамките на плана за действие за развитие и продоволство на сигурност. И а, е, френското председателство на Г-20 ще предложи да се организира среща на министра на земеделието на Г-20, именно за да се обсъди въпроса за големите колебания в цената на е, селско-стопанските и продоволствени продукти. По какви въпроси предлагаме да се работи? главните теми са свързани и тук с прозрачността на информацията, международната координация, която трябва да позволи да се обсъдат теми, примерно като ограниченията на, из, на в износа, запасите, а също така и осигуровките, които трябва да защитат най-уязвимите – Четвърти въпрос, това е повишаването, по-нататък повишаване на селско-стопанското, производителността на селското стопанство, а също така и отговорните инвестиции в селското стопанство и хранителната промишленост. В заключение бих искал да посоча, че основен въпрос е сътрудничеството. Сътрудничеството между всички партньори в Г20. Става дума за една сравнително нова тема. Правилата на работа в рамките на Г20 изискват единодушие, консенсус. Не става дума да се предпочитат едни позиции пред други, които им опонират. Въпросът за минералните ресурси и суровините, не енергийните и не земеделските продукти няма да бъдат тема на Г20, но независимо от това, може тези въпроси да бъдат засегнати в рамките на нашето обсъждане на финансовите пазари, за да можем да подобрим начина по който международната общност решава проблеми като неустойчивостта на цените. Ще работим не по-малко и за сътруд... подобряване на сътрудничеството между всички партньори и особено на европейските партньори. По този въпрос – нашите намерения напълно отговарят на подхода на Европейския съюз към тези въпроси. Подход, който явно е изявен в съобщението на комисията по отношение на суровините. Съобщение, което очакваме с нетърпение. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, Получихме подробна информация. Първите вече желащи да се изкажат. Съм си записал колегата Башидис може да започне. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, noriu padėkoti. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчиците за подробната информация по връзката между суровините и другите фактори. Естествено, тази дискусия касае и по-нататъчната политика на Европейския съюз и на международно равнище. Уважаемия професор в началото спомена, че не бива да се загрижваме толкова много за придобиването на суровините. Но сегашната ситуация в света показва, че в в редица страни имаме работа с нарастваща политическа нестабилност. Във връзка с информацията за нарастване на цените, е, започнало, през 2004 година, това се отразява на политическото положение в тези страни. Въпросът ми е тази политическа ситуация не влияе ли на извличането на суровините и доставката им? Доскоро големи предприятия имаха самостоятелни договори за купуване на суровини – но прозрачността а, е ниска. Тези пари, които изразходваме в Азия и в Африка, се използват за финансиране на престъпна дейност. Един пример с Китай. Бе посочен тъй като Китай надзорява цялата политика в света с нос и износ. Условията за износ трябва да бъдат по-строги, за да можем да постигнем общите цели в Европейския съюз и в САЩ. И с това ще допринесеме за политическа стабилност в тези държави, износителки на суровини. Следващият. Е, е, благодаря. Първо искам да благодаря за тези интересни изложения на тримата ни гости. Беше много интересно да чуем каква е ролята на Световната банка за известно равновесие между страните, които ни снабдяват с суровини и тези, които купуват суровини. Два въпроса имам. суровините в селското стопанство, все повече се говори за тях. Това е изключително важен въпрос. Едновременно с това има известна несигурност. Когато говорим за стратегически суровини, автоматично нямаме предвид селскостопанските суровини. Това означава, че а, има опасност, а, когато се опитваме с едно понятие да покриеме всичко. Е, за Европейски съюз е много важно да разработим стратегия за суровините. Общо формулиране, това е един голям сектор, но целият въпрос на цените на храните и кризата в снабдяването с храни, това има връзка с собствената политика на Европейския съюз но и с суровините, които трябва да са в центъра на стратегията за суровините на Европейския съюз. Може би трябва да се концентрираме и на другите аспекти. Сега се опитваме да помислим как можем да подходим по тези въпроси по суровините, особено по въпроси по които Европейски съюз може да вземе решение. Беше споменати Китай, Африка, Арктика, една нова територия за големи, с големи планове за използване на суровините. Различни заинтересовани страни трябва да проведат разговори и преговори помежду си. Можем ли да постигнем нещо повече в Арктика, отколкото в други части на света до сега, където са били експлуатирани суровините. Ние се намираме в началото на преговорите за това какво ще става в Арктика. Благодаря, имам един въпрос на, към професор Егерт. Вие казахте, че този въпрос с липсата на достатъчно суровини не бива много да ни загрижва. Искам малко повече да чуя от само това изречение. Възнова на какво смятате, че не бива да сме загрижени за това, че има недостиг на суровини? Така че това малко се различава от дискутираното в първият панел господин Бютикофър искаше да говори, но той е излезъл в залата, така че ако обичате отговорете. Нека да започнем при господин Деса. Десеям. Благодаря, господин председател. Дали трябва да има диференциран подход в зависимост от вида на суровините? Да, разбира се. Ние работим по три различни насоки в Г20. От една страна финансовите пазари, отделно пазара на селско зопански произведения с експерти по продоволствената сигурност. И от е, трета страна, е, това е пазара на енергия. колкото до принципите, е, които прилагаме, това са е, прозрачността, сътрудничеството, увеличаване на производственият капацитет. Всичко това са принципи, които се прилагат независимо от това какъв е пазара. Арктика не е на дневен ред на Г20, в Г20. Ако може да отговорите на някой въпрос, замете думата също. Благодаря. Само един малък коментар за недостига на а, суровини. Съгласен съм с професор Егерт, че в дългосрочен план дори няма а, такъв недостиг, но в краткосрочен план, да, понякога има недостиг на доставките за някои ключови промишлености, не, че, не толкова поради политическата нестабилност на страните, а поради лоши метеорологични а, условия, които водят до срив в веригата на доставките. Въпросът за Арктическия район е много важен, защото гледаме на него като на едно защитено място, където превес над природните ресурси имат екологичните съображения. Има напрежение между търговските компании и развойните институции. Много, обаче, още много разговори трябва да се проведат по този въпрос. Благодаря ви. Професор Егерт има думата. Позволете ми да откликна на предизвикателния въпрос на председателя. Дали не съм прекалено спокоен по отношение на наличието на суровини? Когато аз говоря за наличие на суровини, имам предвид 4-5 фактора. Първо имаме геологично измерение, дали съществува в земята съответното изкопаемо. Също има техническа достъпност, ако съществува, разполагаме ли с технологията за добив и обработка. Трето измерение на достъпността е едно много широко измерение, екологично, социално и геополитическо. Въпроса можем ли да си позволим да добиваме съответния ресурс по начин, който да е в съответствие с нашите принципи и изисквания, с предпочитанията на местната общност, там където се копае. Може ли да се добива по начини, които да са в съответствие с обществените политики? И накрая имаме и економическо измерение на достъпността. Има ли печалба от изличането, обработката на материала по начин, който да е хем съобразен с екологията, хем економически доходен. Геологическата достъпност не е най-важното. Другите измерения на наличността или достъпността са, според мен, по-важни ограничения. Та, е, това е отговора ми на този въпрос. По арктическия въпрос не мога да се произнеса. Имаше въпрос дали Европейския съюз не е прекалено амбициозен, дали не е свръхамбициозен, като се опитва да подхожда към всичките тези въпроси, земеделски стоки, колебливост на цените, критични материали в една област на политиката. Аз съм съгласен с а, идеята, че имаме тук на лице а, редица разнородни въпроса и дали обаче те трябва да бъдат уреждани от една обединена политика, не мога да кажа. Това е което мога да кажа за сега. Сега колегата Бюти Кофър има думата. Благодаря, господин председател. Имам въпроси към всички експерти. Първо, към господин Егерт. Господин Екерт, търговски представител на САЩ, а, говори за... Не се спря на тази петиция на американските работници от самонодобива. Това дипломатическо решение ли е взето на това място да не се създават конфликти в рамките на процедура в 100 или това е свързано с посещението на госпожа Клинтън в Китай или ще има още проучвания по този въпрос. Имам и въпрос към господин Деса. Вие говорихте много за транспрозрачност, прозрачност. Има редици инициативи за прозрачност, които и ITI, Say What We Pay, т.е. различни инициативи има също в рамките на Дот Френк законодателството в САЩ. ревизията на правилата за финансовите пазари, има разпоредба за прозрачност по критически материали, които са, например, в зони на гражданската война останали. Считате ли, че това е положителен подход? Подкрепяте ли го? А за господин Егърт следващия въпрос е също към него. Работата по тази сфера Дот Франк законодателството напредва ли? Към господин, Дес, към господин Сеам относно спекулациите вие обърнахте внимание, че трябва да, бъде инстру... да има инструмент срещу спекулацията за ограничаването. Това съществува ли вече в американското законодателство или въобще не е използвано до сега или малко е използвано? Коментарите, които аз прочетох, изхождах от това, че това не е ефективен инструмент. Какви стъпки извън това обмисляте? Втори въпрос. Френското председателство се занимава интензивно с спекулациите в аграрните суровини. Какво ви кара да не тематизирате тази тема заедно с индустриалните суровини? Не виждате ли връзката между тези неща или искате да се концентрирате върху нещо, което за Франция може би е политически важно? Как да си обясниме поставянето на такива приоритети във Франция? Как, виждате ли възможност някои инструменти във връзка с аграрните суровини, които са разработени, да бъдат използвани по-късно за индустриалните суровини? И последният въпрос на ДЕСА. Вие говорихте за симетрия в информацията между богатите на ресурси държави и индустриалните държави. Аз си мисля, че е възможно да има конкурентно предимство на европейската политика, ако ние интензивно се постараем да премахнем тази асиметрия и да станем добри партньори на богатите на суровини държави, за разлика от други наши конкуренти. Моля за коментар. Добре, нека сега дадем думата на експертите за отговори. Нека да почнем с господин Сеам. Euh, euh, по въпроса за спекулацията, спекулата с суровини, в рамките на френското председателство на френското председателство на Г-20 това е свързано с работата, която предлагаме за финансовите пазари. Защото финансовите пазари не правят разлика между вида суровина. Работата, която се води в рамките на работната група за колебанията в цените на суровините, не се прави разлика между върху суровини от селското стопанство, минерални, полезни изкопаеми или други. Колкото до материалите, суровините в връзка с енергетиката, както и, както и в селското суровини, те едните и другите фигурират в работната програма, прията в СЕУ. Но а, заседанието на Г-20 не показа някакво желание да се а, приеме някаква специална структура по въпросите за минералните суровини, за изкопаемите. какви са възможностите за приемане на ограничения. в, рамките на нашите принципи ние подхождаме към тези въпроси в, рамките на целия пакет. става дума за усъвременяване на съответните европейски директиви. Иначе ограничаване, ограниченията няма да поемат, да свършат нищо, тъй като има участници в пазара, които не влизат в полето на действие на съответният регулатор. Тоест, това да вземем преди това, което става извън регулирания пазар, за да може да имат някакви резултати нашите действия. Наред с това ние залагаме на сътрудничеството между тези, които регулират финансовия пазар и тези, които регулират стоковия пазар. Е, подобно сътрудничество трябва да се изразява в обмен на информация, обмен на резултати от анализите между едните и другите регулаторни органи. И е, по този начин ще получим една по-пълна картина и може да приемем е, инструменти, които по-подхождат, които са по-ефективни. Сега, като се имат предвид правомощията на съответните регулаторни органи, разбира се, не може да обхванем всички страни на пазара. Благодаря сега, господин Деса. Благодаря, господин председателю. За прозрачността. Мисля, че тя е от огромно значение. От 2004 година, от нарастването на цените на стоките, колебливостта на страните, конфликтите, които постояват, постоя, продължават да а, възникват около суровините, наистина превръщат прозрачността в основен елемент на всяка политика по минералите, по полезните изкопаеми. Както професор Пол Колиер от Оксфорд казва, прозрачността – е нещото, от което всяка страна трябва да почне при разработване на политика по суровините. Това обаче не е достатъчно. Трябва да се свърши нещо повече. Добивната промишленост, която проведе четвъртата си конференция в Париж през март, одобри четири е, страни, като е, страни изпълнили процеса на изпълнение на изискванията. Има доста недоволство в гражданските общества на страните участнички. Важното обаче е, че съществува вече диалог по въпроса за това как прозрачността подобрява условията на в страните, които добиват суровини, как подобрява договорите, които се подписват между нашите страни. Има все повече и повече съгласие в международната общност, че прозрачността трябва да се а, разширява, за да покрива и други области, освен тези, където подете инициативата. Това повлича други въпроси. Колко а, данъци се събират, например, за производството на а, на стоки. Какво правят правителствата? Трябва да се оцени какви са бюджетните е, процеси, които са осигурени за е, гарантиране на разумно разходване на средствата. В момента, в който сме установили колко данъци е събрало едно правителство, гражданите трябва да са запознати и а, с а, това доколко са справедливи договорите. Дали се изпълняват надлежно също сега. И понеже така и така съм в парламента, искам да призова всички а, депутати. Защото ролята, която парламентът може да изиграе в областта на природните ресурси и подобряването на прозрачността е огромна. И съм сигурен, че можете да укрепите потенциалното сътрудничество с парламенти на страни богати на ресурси. Ако няма прозрачност, няма да сме направили нищо, но самата прозрачност не е достатъчна. Необходима е социална отговорност. Правителствата трябва да бъдат отговорни, да отговарят на въпроса какво са направили и защо са го направили. И се надявам Европейския парламент да засили сътрудничеството си с парламентите на богати на природни ресурси страни. Мисля, че е чудесно предложение това да се изграждат партньорства между Европейския съюз и богати на ресурси страни в опитите да противодействаме на проблема с недостига на информация, за страните богати на ресурси, за инвеститорите и така нататък. Е, Европа има много стабилни традиции в работата с информация, с създаването на знание и това може да бъде много полезно и в тази област, в подобряването на сътрудничеството. Естествено, намаляването на асиметрията на информацията и повишаването на прозрачността са решения за много от въпросите, които бяха зададени по-рано днес. По-специално въпроси, свързани с незаконните дейности и корупцията при сключването на сделки. Много е важно да се осигури равно поле за всички инвеститори. И прозрачността и информацията, наличието на информация е, са, са първите стъпки към тази цел. Господин Бюте Кофер зададе два въпроса, на които съвсем накратко ще отговоря. Първо, относно правителството на Обама и разследването на твърдените а, е, недобросъвестни а, е, търговски практики. И китайската економика. Аз не съм а, е, специалист по търговски въпроси като този, но нека да споделя с вас какво мисля в общи линии. Мисля, че резултат от това разследване и това дали правителството на Обама ще подеме официално производство в е, Световната търговска организация, не знам. А, е, ползата от е, това разследване зависи от две други основни теми. Първо, от китайска страна. Те твърдят, че в голяма степен ограниченията на износа се дължат на усилията на Китай да подобри е, екологичните характеристики на минния добив. Естествено, много хора ще се съгласят, че това, което се върши в Китай, не отговаря на стандартите в САЩ и Европа. А, а, това да ограничат износа по екологични съображения не е нарушение на правилата на СТО. Другото съображение с, е стоманодобивната промишленост в САЩ и колко важна е подкрепата на Китай за осигуряването на екологично съобразни енергетични сектори. Е, това са по-решаващите фактори – по-скоро за това да се е, подеме официално производство в СТО. Втория въпрос. Напредъка по акта Дод Франк. Е, тези, които не познават е, този закон, е, той се занимава с един малък аспект на финансовото регламентиране, правила, които влиза, са влезли в сила в САЩ по конфликти, свързани с минерали. А, търговците трябва сега да могат да докажат, че а, суровините, които ползват, не а, са доставени от конфликтни райони. като например Демократична република Конго, където постъпленията се използват за финансиране на гражданска война. Предприятията правят всичко възможно да спазва тези нови правила, но според мен същинско изпълнение може да се очаква с течение на времето, защото много страни, много фирми, като Apple, като Microsoft, производители на крайни потребителски продукти, които съдържат елементи, които се доставят материали от конфликтни региони, няма как толкова бързо да реорганизират е, процесите си. И е, фирми като Apple и Microsoft, е, в крайна сметка, поради дългата и сложна варига на доставки, не знаят какъв е първоисточника на суровините, които се влагат в техните продукти. Благодаря. Сега господин Панайотов иска да вземе думата. Благодаря, господин председател. Господин председател, господин Бутикофер, уважаеми лектори, вие днес показахте не само загриженост за Европа, а и за света, как да има снабдяване с ресурси, а и начина по който да се решат тези въпроси. Хората, които са тук, заедно с нас, показват един блестящ пример за едно международно сътрудничество за решаване на този проблем. Защо казвам проблем? <clears throat> Аз се занимавам повече от 30 години с технологии в областта на минералните суровини в различни страни на света, а в момента съм и представител на Европа в Световния конгрес по преработка на полезните изкопаеми. Там са 15 души в целия свят. Суровини има, да. Въпросът е обаче какво струва на Европа да снабдява всяка година своето производство, стратегическо производство с тези суровини. И тук аз ще бъда по-практичен. Какво можем да направим заедно, за да спестим тези 100-150 милиарда евро, които даваме всяка година на различни страни, добре познати на вас, за да а, нашето производство, нашата <clears throat> индустрия да върви спокойно. Първо, що се отнася до суровините, които има Европа. Спомняме си, че минният отрасъл беше съкратен по економически причини, тъй като 90-те години цените на металите бяха много ниски и това беше едно от причините да имат този колапс в минната индустрия. Сега цените са много високи, може би нереално високи, около 10 000 долара един тон мед, но възстановяването на минната индустрия е тежко. Обаче имаме огромни отпадъци, така наречени отпадъци, след металургията, които са след медната металургия, след оловно-цинковата металургия, които имат огромни количества мед, олово, цинк, сребро, злато, всички останали метали. Въпросът е как да се преработят. Това изисква нови технологии, нова техника, нова методология. И тук именно а, можем да си бъдем много полезни, тъй като Съединените щати имат огромен опит в това. Световната банка може да инвестира в тези нови технологии, които Европа има идея как да ги реализира. А същевременно, аз съм бил в почти всички страни богати на ресурси, те са готови да предоставят ресурси срещу тези нови технологии, които да бъдат за преработка на полезните изкопаеми, за намаляване на енергията, за, чистене, за чистене на водите и въобще за намаляване на парниковите емисии. Ето защо, аз ще бъда много кратък, времето приключва, би могло да се осъществи една много добра кооперация, едно много добро съдействие, защото този проблем, наистина металите, те могат да се рециклират до безкрайност. Те не губят своите свойства. Но консумацията в бъдеще ще се увеличи и ще има недостиг, ще има проблем. И затова ние заедно сега можем да намерим този подход, който да обезпечи за дълги години, за неограничено бъдеще, безпроблемното снабдяване на стратегически метали не само на Европа, а на всички, на Съединените щати, на всички останали страни. Ето защо благодаря ви за тази дискусия, благодаря за тази среща. Тя дава огромна възможност за съвместно решаване на този проблем и за по-доброто ни бъдеще. Благодаря, господин председател. Ja, meine Damen und Herren, liebe Kollegen. И така, уважаеми дами и господа, драги колеги. Благодаря на експертите за това, че бяха тук, но не само за това. С разумни аргументи те направиха своите изложения и смятам, че с това, поради многото знания, които бяха предадени, сега възникват и повече въпроси в нас, не само потвърждение на това, което знаем до сега. Благодариме за това, че бяхте при нас и от името на господин Бютикофър, който значително допринесе за това да може да проведена тази среща. С предстои ни трудна работа, но днеска сутринта мисля, че напреднахме в правилната посока. Благодаря ви. Закривам заседанието до днес след обяд. Благодаря.